Bonjour à tous. Good morning. Buenos días. Vamos a comenzar nuestra sesión de la mañana de la Comisión de Libertades, Justicia. Започваме заседанието на... Започваме заседанието и приветстваме с добре дошли испанския министър на правосъдието, който ще изложи приоритетите на Испанското председателство в областта на правосъдието, след което ще обсъдим. Преди обаче да дам думата на господин Франциско Каманьо Домингес, министър на правосъдието, искам да довършим един от вчерашните дебати и да ви изложа изводите, до които стигнахме на заседанието на координаторите от по въпроса за разпределението на досиетата, досието SWIFT имам предвид, в Гинга Конгс от името на социалистите ще вземе думата, за да ви обясни как се разпределят задачите по това, този законодателен пакет. Благодаря. Да, действително вчера имахме дълга дискусия по доклада за SWIFT и сега групата реши да отегли молбата за приложение. Много както вчера казахме, сме много доволни, че нещата спират до тук. Thank you, Mrs. Guns. Procedemos ahora entonces. Благодаря ви, госпожо Конгс. Минаваме сега, значи, към първата точка от дневния ред, а именно излагане на приоритетите на Испанското председателство на съвета на Евросъюза в областта на правосъдието. Давам думата за 15 минути на господин министра, след като ще открием първи тур на дебата. Първо ще вземат думата координаторите на политическите групи и след това вторият тур ще бъде свободен за всички депутати и министърът ще направи общен отговор. Господин министър, заповядайте, имате думата. Господин председателю, уважаеми госпожа евродепутати, добро утро. Тук съм в качеството си на министър на правосъдието на Испания, за да ви представя приоритетите на Испанското председателство в областта на правосъдието. Искам да знаете, че говоря с пълното съзнание за отговорността, която носим всички, особено в ден, днес, дне, ден като днешния, когато отбелязваме годишнина от Холокоста, а и в година и в 6 месечи, в което ще се въведе в практика Лисабонския договор. Така че, искам да ви уверя, че Испанското председателство ще бъде участник в диалога, който винаги ще слуша с внимание и желание да чуе всички възможни мнения. Наистина времената са трудни, защото влиза сила Лисабонския договор, сменя се и състава на Еврокомисията. С други думи, институционния контекст е съвсем различен поради това, което споменах, а и поради това, което се предполага, че трябва да свършим в рамковата програма 2010-2013 2014 година по така наречената програма от Стокхолм за Европейското пространство за правосъдие и сигурност. Ние се подготвихме с, заедно с нашите белгийски и унгарски колеги по тройка. Наистина Обстановката е сложна, но и вълнуваща, тъй като работата по същество е вълнуваща. От нас зависи да дадем равен старт на всички тези програми и след това да наблюдаваме тяхното развитие. Надяваме се, че новият състав на комисията ще бъде определен бързо и ще започне бърза законодателна работа, като не забравя и това, което остана висящо от предходните легислатури. Надяваме се, че ще вземе предвид и пълните или частични споразумения, стигнати, достигнати от съвета, което ще даде възможност штафетата да се поеме плавно и няма да има разрез в момента на влизане на, Евро, на Лисабонския договор. Имам предвид въпроси като писмен и устен превод в областта на правата по време на наказателно правораздаване, детска порнография, потъпкване на човешки права, търговия с хора, тероризъм и така нататък. Това са законодателни пакети, които са били обсъждани преди на, в пленарна зала, но не е достигнато до тяхното приемане, именно защото са били обект на разнобой и на, различна мнение, на различни мнения. Така или иначе, очакваме, че комисията отново ще поеме именно тази инициатива, по която вече е напреднато много, за да можем бързо да достигнем до съгласие и парламента всъщност да помогне в търсенето и постигане на равновесие между необходимостта да се опазва и предпазва сигурността, това наистина е важно, но пък от друга страна без да се загърбват изискванията за опазване на личните данни нещо, което е особено и специално застъпено в Европейската харта за основни човешки права и всъщност има вече напълно обвързващ правен характер, както и първичното право. За да постигнем всичко това, пак повтарям, има нужда от диалогичност и от интензивен труд. Но това никога не е било проблем за нас, няма да го бъде и сега. Тоест, пак повтарям, всички висящи инициативи ще бъдат подети отново. Искам да подчертая, че сред тях се намира и пакета за хармонизиране на правата и задълженията в областта на наказателното правораздаване. В края на миналата година съвета прие пътен лист, която вече е достояние на всички и която представя важна представлява важна стъпка напред. Председателското трио и Испанското председателство по-конкретно има желание и убеждение, че необходимост необходимо да се напредва възможно най-бързо именно по този въпрос, защото така ще се създаде взаимно доверие между правосъдните, правоприлагащи и правораздаващи органи на държавите членки в името на правилното и все по-широко прилагане на вече съществуващите инструменти в областта на Европейското пространство за сигурност и правосъдие. По въпроса за правото на писмени устен превод при наказателните производства, беззамразено за известно време, но сега благодарение на законодателната инициатива на държавите членки отново се изнесе на дневен ред. Това се случи през октомври миналата година. Ние като председателство смятаме, че е напълно възможно да постигнем споразумение още на първо четене в, парламенту, в парламента по този толкова важен законодателен акт, който всъщност ще се окаже първият законодателен акт, прият по процедурата съвместно взимане на решения, акт взет в областта на законодателен акт, прият в областта на правосъдието. И това именно ще бъде една чудесна изходна точка за понататъчна работа и настъпление по всички фронтове на тази пътна карта. Испанското председателство ще изиска от комисията да се задейства по-бързо и законодателния акт, предвиждащ защита на задържаните и четене на техните права, което трябва да бъде в действие възможно най-бързо като една от първите стъпки. В Толедо се проведе един неформален съвет, на който се изрази мнението, че законодателната инициатива в никакъв случай не трябва да бъде спирана това, че протичат понякога двойни или паралелни законодателни инициативи. Защото в такъв случай бихме навлезли в област, която няма да помага, ще пречи на нашата работа. Испания още от самото си влизане в Евросъюза е била твърдо решена да сътрудничи за създаването на една на, една, на, един, на едно европейско пространство на сигурност и правосъдие, което да служи на всички граждани. И сега, като председател на Евросъюза, Испания желае да лансира всички инициативи, които бихме могли да подемем в рамките на Стохомската програма и благодарение на влизането в сила на Лисабонския договор. Кои са нашите главни линии, приоритети? На първо място основните права да бъдат прилагани и да се създават нови и нови пътища, по които Гражданите могат да се възползват от правата си без различните правосъдни системи да им пречат за това. На второ място, по-добри административни правни услуги в европейски мащаб. На трето място, усъвършенстване на инструментите, позволяващи ефикасна борба срещу организираната престъпност, обикновената престъпност и тероризма с съответните законови гаранции. И на, трето, на четвърто място правно и законодателно сътрудничество с трети страни. Кои са нашите главни задачи в изпълнение на тези цели? На първо място, приемане на план на Стокхолмския план за действие. Необходимо ни е в този смисъл да създадем конкретен график с конкретни дати на конкретни законодателни и незаконодателни инициативи в периода 2010-2014 година. Комисията ще излезе с съответна със съответно предложение. Вече работим всъщност с съответните служби, след което ще започнем широко обсъждане с държавите членки. Без обаче да губим от поглед главната цел – далечния хоризонт – а именно документ с строги и изпълними цели, опазващи правата на европейците. На второ място ще опазваме ще опазваме основните права, така както всъщност изисква от нас подписването на Римския договор от 1958 година. Това е предвидено в Лисабонския договор. Тези законови предписания изискват от нас бърза реакция и постигането на мандат за преговаряне в рамките на съвета на Европа. С оглед на това е предвидено провеждането на семинар на 2 и 3 февруари, където ще участват представители на Евросъюза и на Съвета на Европа. Именно на този семинар ще започнем техническото обсъждане на този въпрос. А техническите подробности, както всички знаете, са много. След това признаване, взаимно признаване на документите и на съдебните решения в областта на наказателното правораздаване. Това е един от главните приоритети на нашето председателство и ще се съсредоточаваме от началото до край в върху въпроса за опазване на правата на жертвите от а, насилие или тероризъм. Тези жертви понякога са пращани в забвение именно с цел да се обгрижат по-добре, което ние не споделяме като подход. След това Европейската заповед за задържане, за екстрадиране също ще бъдат предвидени като възможно действие по въпроса за жертвите и, тяхни, и техните права. Предвидено е заседание по тези въпроси в Мадрид, така както всъщност вече проведохме подобно заседание в Толедо за стартиране на сътрудничеството. Предвижда се глобален инструмент, поправна защита на жертвите, за да могат те да намират защита в всички държави на Евросъюза и всички компенсаторни механизми, които до момента са съществуващи, но не прилагани, да бъдат реално активирани. Държавите членки имат съответните права по силата на, европейс... на Лисабонския договор, така че заедно с още 11 държави членки подехме инициатива по силата на която всички съдебни решения които целят е, опазването и предпазването на жертвите, да бъдат уважавани и зачитани за изпълнение във всички европейски, във всички държави, членки на Евросъюза. По този начин ще успеем да обгрижим всички жертви, които за съжаление са все повече и повече на, европейск... на територията на Съюза, особено когато става дума за домашно насилие. То, този инструмент за взаимно при приемане и уважаване на съдебните присъди ще даде на жертвите чувство за сигурност не само в собствената им държава член, членка, а и където и да се намират по цялата територия на Съюза. Това ще подкрепи и чувството на всички европейски граждани, че са именно такива европейски граждани и имат съответни граждански права. Ето за това се обръщам към вас за подкрепа по именно този по именно този въпрос. След това, има, както вече, вече знаете, европейска заповед за задържане в проект, която ще замести съществуващите в момента процедури, които целят да избегнат двойното съдене, за да може в един сравнително, в един сравнително кратък срок да се приведе в практика тази европейска заповед за задържане и да започне да се прилага. Тези екипи, общи европейски екипи следователи ще бъдат построени и изградени като такива благодарение на натрупания през последните години опит в тази сфера технологичните, технологичните постижения на последните времена, като информатика, технология, високи технологии и така нататък, ще ни позволя да направим, да изградим един нов инструмент за електронна за електронно правораздаване, ако мога така да го нарека, за да можем да обслужваме гражданите по-бързо и да използваме всички постижения на новото време в процеса на обучение на кадрите на правосъдието. Уважаеми господа евродепутати, пред нас се разкрива голям потенциал чрез влизането в действие на е, Лисабонския договор. Има възможност за създаването на така наречената Европейска прокуратура. Има различни мнения, идеи по това как трябва да се изгради тази прокуратура и как да действа. Според Испанското председателство, Стокхолмската програма споменава изрично тази институция, нещо, което ние си поставяме за цел да изведем на преден план и да лансираме обществен дебат по въпроса за тази нова обща правосъдна обществена фигура – прокурора. Нашият глобален свят има нови предизвикателства в областта на правосъдието включително. Ето за това ние трябва да подкрепяме правовата държава, върховенството на закона, опазването на основните граждански и човешки права, борбата срещу корупцията, защитата на сигурността и стабилността и, разбира се, не на последно място, защо не да помислим и за необходимостта от повече от повече правна сигурност на тези лостове за развитие на всички държави, каквито са инвестициите и финансите. Правното сътрудничество с трети държави също е, е сред нашите приоритети. И особено внимание смятаме да отделим на атлантическото сътрудничество, където, както всички знаете, правосъдието и сигурността заемат ключово значение. Администрацията Обама вече е в Белия дом и това бе повратен момент, от който трябва да се възползваме. Така че искам да ви кажа, че през април месец се предвижда събрание на министри на правосъдието съвместно с администрацията на Обама и през май среща на върха. Работната програма през следващите пет години вече е разработена и се предвижда да приключи с споразумение по процедурите за екстрадиция на в Евросъюза и в Съединените щати. Така че смятаме, че ни е нужен мандат, мандат за преговори, където да можем да започнем обсъждането на бъдещо споразумение за обмяна на информация с полицейско приложение по силата на член 8 от хартата за основни човешки права. Знаем, че този въпрос е особено деликатен, особено сложен, но сме убедени, че е възможно и необходимо да подсилим механизмите за опазване на сигурността, без това автоматично да означава потъпкване или посегателство срещу правата на нашите граждани и тази гледна точка е споделяна от нашите американски колеги, както успях да се убедя на срещата си с, Ерик Холдер и Джанет Наполитано през миналата седмица в Толедо. Висши кадри на администрацията Обама в областта на вътрешната сигурност и правосъдието. Испания, за съжаление, е голям специалист по въпросите на тероризма. И за това няма да допускаме никаква слабост в а, тази област и, и ще се борим за един 9-месечен мандат, където в рамките на институционното сътрудничество да можем да излезем с един законодателен проект като парламент и съвет, който да разреши съществуващите в момента проблеми. Като председателство очакваме и съвета да се произнесе по споразуменията с Штатите и с Австралия или с други трети държави за обмяната на лични данни и заобщо информация за пътниците. По време на нашето 6-месечно председателство е предвидено провеждането на, меж... на министерски конференции с Русия и с Украина в областта на вътрешния ред и правосъдието. Ще си сътрудничим в областта на гражданското и наказателно правораздаване с тези наши съседни страни. Уважаеми господа евродепутати, господин председател, в заключение искам да кажа, че това бяха нашите приоритети и заедно с Белгия и с Унгария приготвихме, изработихме програма, която да отговаря на духа на новото време, време преходно. Нови методи на раб... разполагаме с нови методи на работа, с нови възможности. Затова смятаме, че още от самото начало на нашата работа е нужно да започнем сътрудничество, сътрудничество образцово и пример за подражание, което ще ни позволи бързо да постигнем целите си. Благодаря. Благодаря, господин министр. И така, започваме с кръг въпроси и отговори. Две минути за въпрос, две минути за отговор. Започваме с координаторите на различните политически групи, които са представени тук в нашата комисия Либе, след което на второ място могат да се изкажат всички колеги, които пожелаят и ще ограничим времето така, щото всички да имат възможност за изказване. На първо, гос... на първо място от името на НП Симон Бусотил. Yes, you, uh, Благодаря, господин председател. Добро утро, господин министр. Благодаря ви за изложението. Господин министр, вчера е, вие казахте пред нашите колеги в тази комисия, е, вие водихте задълбочен дискусия с тях, е, като вчера на няколко думи, на няколко пъти стана въпрос за споразумение и Искаме да започнем и тази сутрин дискусия с вас. Е, аз съм сигурен, че моите колеги ще проявят много жив интерес. Както знаете, Споразумението по финансирането на тероризма, за което става въпрос, има за цел да установи происхода на средствата на тероризма и това споразумение ни беше предадено от тази сутрин. Очаква се да вземем решение, но всъщност парламента дълбоко е разстроен от начина по който съвета се отнесе към него по този въпрос в това споразумение беше прието в самото навечерие на влизането в сила на Лисабонския договор е, и съответно е, това беше неправилно отношение към парламента. Седмица след това трябваше да минат, докато споразумението ни се предаде, е двата си седмица, и се очаква ние да кажем да. Сега, колкото до спазването на сама цялата процедура. Ние сме дълбоко разочаровани от начина по който съвета се отнесе към Европейския парламент, още повече, че Лисабонския договор вече е в сила. По същество, господин министър, ние ще свършим нашата работа и ние много е, придирчиво ще се запознаем с съдържанието на това съдържание, на, на това споразумение. Ще поискаме и съвет а също така и ще проверим, за да се знае е, дали то е съобразно с резолюция, която вече е прията от Европейския парламент. Така че въпросът ми е, е как ще се отнесете към нашата жалба за това, че съвета се отнесе неправилно към парламента. Какво е мнението ви по това споразумение и за неговата съвместимост с резолюцията, която вече е прията от парламента? Благодаря ви. Mrs. Guns. Köszönöm ah, szépen. Eh, извинете, ние се разбрахме, че при първия тур е, ще има е, непосредствен отговор на зададен вече въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Босотил. Наистина ми е особено приятно, <laughs> че имам възможност да ви отговоря на въпроса. На 30 ноември бе приета от комисията, извинете, от съвета, тази нормативна база. 30 ноември бе крайната дата, защото бяхме принудени да изчакаме реорганизацията, вътрешното преустройство на натоварената с тази задача фирма. И това до една или друга степен съвпадна с влизането в сила на Лисабонския договор. Така че решихме за момента да запазим статуквото, за да бъдат опазени правата на всички, докато изчакаме мотивираното решение, което ще гласува парламента. Ето това бе основната причина поради която от юридическа гледна точка се очакваше взимане на решение от съвета, просто защото мандатът вече приключваше на 30 ноември. Това е нещо, за което смятам, да ви, смятам, че си заслужава да ви се извиня, ако не сме успели достатъчно ясно да обясним забавянето, защото всъщност от самото начало на Испанското председателство се опитахме да дадем възможно най-бърз начален тласък на всички тези въпроси, най- всъщност това беше сред нашите приоритети и веднага започнахме преговори между Евросъюза и Средните щати с съответните ограничения, които имахме тогава. Но така или иначе, още тогава се опитахме да ревизираме тази част от споразумението SWIFT, въпреки че и за в бъдеще си запазваме възможността за преразглеждане и за развитие. Ще, го, ще започнем работа още сега, въпреки че в бъдеще ще разполагаме с по-гъвкави инструменти за това. Благодаря. Сега вече наистина давам думата на господин Ганц. Е, благодаря. Благодаря ви, господин Благодаря. Смятам, че Испанското председателство ще се организира в тройката, както се предвижда от Лисабонския договор. Суит един от най-важните въпроси, който, с които сме се занимавали в последно време. А, аз имам два въпроса. вие е, Споменахте е, е, приоритетите, които е, имате в областта на правосъдието. Какви са намеренията на Испанското председателство за защита на малолетните, за борба с търговията с хора? И как, какви са плановете в тази област? Абраш. Благодаря ви, госпожо Гонц. Повтарям, че ние ще работим в тясно институционално сътрудничество и с парламента, и с останалите членове на председателското трио. По въпросите, които вие повдигате, наистина те са от особена важност за европейската правосъдна политика и за европейските граждани. На първо място търговията с човешки същества, трафикът. По този въпрос се водят политически преговори в съвета и чакаме комисията да излезе с предложение в възможно най-кратки срокове. Очаква се още малко работа по въпроса за определене на максималния брой години, които могат да бъдат присъдени като санкция в държавите членки но тези уточнения са възможни и възможно е да се стигне по споразумение до споразумение по тях. Тоест, тази, това е пресечна точка, която няма да, до която няма да бъде трудно да се стигне и в скоро време ще получим предложението на комисията. Това по първия въпрос. По другия въпрос, свързан с детската порнография и борбата с нея и сексуалната гавра с деца, е предмет на проучване и на бъдеща законодателна инициатива от комисията. В очакване сме на тази законодателна инициатива и след това тя ще приеме формата на директива. Директива, която ще бъде насочена в друга оптика. Защо? Защото от, за първи път тук се говори както за наказанието на престъпника, така и за опазването и обгрижването на жертвата от това престъпление. Ето именно това е една от целите на нашето сътрудничество в областта, в областта на наказателното правораздаване. Благодаря от групата на АЛДЕ. Софи Инвелт. Would... Да, в, най искам да, да бъда ехо наказаното от моя колега Басотил. Искам да добавя, че всъщност лошото отношение от страна на съвета беше не само към парламента, но и в по-разширен смисъл към европейските граждани. Парламента трябва да поеме своята отговорност по този въпрос и е, много съжаляваме е, за защото този прецедент беше създаден не от парламента, а от съвета. Е, парламентът постави няколко условия за да гласува споразумението SWIFT. Е, то ще стане след няколко седмици. А, именно е, достъп до всяка целесообразна информация, защото всъщност парламента имаше възможност да направи проверка и за да осъществи тази проверка трябва да има достъп до всички факти. Тоест, мнението на правната служба на съвета е, като че ли е, беше противоположно на споразумението, защото е, има е, съмнение по отношение на неговата правна основа. И всъщност е, нашите дискусии бяха насочени именно към това. Може да се повдигне дело и пред Европейския съд, но съветът не ни даде достъп до документите. Не с единодушие, някои страни бяха съгласни. Като представител на парламента, аз искам да разбера повече подробности по PR през ноември 2008 година. Искам да чуя и подготовката за достъпа на Европейския съюз, всъщност подписването от страна на Европейския съюз към Европейската конвенция за човешки права. Какво е мнението на Испанското председателство за две страни, които не само не прилагат практиката на съда в Страсбург, но всъщност и си задават въпрос е, е, каква, какви са правомощите на този съд. Е, вие знаете, може би, за какво точно става въпрос. Eh, да, много благодаря за въпроса. Госпожо Инвелт, по въпроса за SWIFT има две гледни точки, две измерения. Едно дълбоко материално измерение, където трябва да решим как да разпределим на везните опазването на свободата и личните данни и тероризма. Тероризма е реална заплаха. И следващото измерение е за институционните взаимоотношения, които трябва да се управляват и канализират в една определена посока. Според мен, съветът винаги е действал отговорно при взимането на решенията си. Става дума за продължение на един временен договор, на едно временно споразумение, което вече е било оперативно, но което може и следва да бъде променено за още по-ефикасна борба срещу тероризма. И това трябваше да се извърши възможно най-бързо при съществуващата тогава правна основа. Де да имахме друга, щеше да бъде по-добре, но нещата бяха такива, с тези и тези ограничения трябваше да се съобразяваме и имахме 9 месеца, в които трябваше да реагираме. Неща, нещата нямаше защо да бъдат задържани по един толкова важен е, въпрос, засягащ всички наши важ, граждани. Важно е опазването на личните данни, но не по-малко важно е опазването на сигурността на нашите граждани, които са заплашени реално от тероризъм. Ето това бе главната дълбочинна причина. Борбата срещу тероризма наложи необходимостта да работим. Да работим, за да не даваме, да не създаваме впечатлението, че стоим на място и чакаме събитията да ни изпреварят. Но бъдете спокойни, никога няма да приемем решение е, зад гърба ви. Пак повтарям, имаме 9 месеца т.е. време предостатъчно да говорим и да дебатираме колкото искаме, не само по въпросите на SWIFT, а и изобщо по всички въпроси за обмяна на лична информация на, за ползване от правоприлагащите органи между Евросъюза и Штатите. Опазването на личните данни е важно, повтарям, но не по-малко важна е и свободата и сигурността. Ето за това, може би, смятам, че това трябва да приемем като обяснение на факта, че комисията си позволи да работи по този въпрос, въпреки че имаше институционен, процедурен застой по тези въпроси. Това бе едно отговорно решение. Отговорно решение, което комисията взе в тези времена на преход, на преминаване от едно управление, ако мога така да се изразя, към друго. Благодаря. Да, но всъщност аз зададох съвсем конкретен въпрос. Ще има ли е, достъп е, до мнението на правната служба на съвета, да или не? Въпросът е кратък. Заповядайте за отговор. Да, да. Има. Има норми, които определят възможността да има или не достъп до правната служба на съвета. Това, което аз мога да ви отговоря е, че се отговори с писмо от председателя на съвета, където се твърди, че всички взети до момента решения имат съответно правно основание. Благодаря. Сеньор Ромева. Господин Ромева от името на Зелените. Много благодаря. Искам да започна с думи на приветствие към нашия министър. И има много въпроси. Единият от тях е свързан с процедурата за съвместно вземане на решение. Някои от държавите членки блокират това. Кои са тези държави и защо го правят? Ако може да ми отговорите. Това ми е първият въпрос. Вторият въпрос. Съжалявам, че пак повтарям, но swift продължава да бъде важен въпрос, така че и аз се присъединявам към оплакванията, ако мога така да ги нарека, изразени от някои от колегите. Въпроса от, на колегата Интвелт бе ясен, но аз искам да ви попитам. Обърнахте ли се към съда на европейските общности, за да поискате тяхното правно становище по законосъобразността на това решение? Това, това е свързано с данните, които излизат от Европа за Съединените щати, но в замяна на това ние не получаваме същите тези данни от Съединените щати тук към нас. И това е свързано не само с опазването на лични данни, а и с самото европейско правораздаване, което може да бъде под... заплашено или поставено под въпрос. И третият ми въпрос е свързан с задържаните от Гуантанамо. Знаем, че в Испания и в други държави членки вече пристигат такива хора. Никой нищо не ни казва. Знаем, че се срещат затруднения по пътя на това разпределение на затворници, как стоят нещата, какво се предвижда за в бъдеще, има ли нови задържани, които ще дойдат в Европа. Благодаря. Имате думата, господин министр. Да, благодаря. Благодаря ви, господин Румева. По първият ви въпрос, Европейската заповед за запазва, опазване правата на жертвите, това всъщност е документ за признаване на съдебни решения. Не повече, не по-малко. Защото нещата бяха различни в съответствие с различните европейски правни системи. На, в някои европейски държави мировия съдя или гражданското правораздаване се занимава с жертвите на домашно насилие, на друго място това са административните съдилища, на трето място това са наказателните съдилища. В момента се опитваме с това взаимно признаване на тази европейска заповед за опазване на правата на жертвите на домашно насилие, да постигнем признаване и изравняване на различните правни механизми. Разполагаме с подкрепата на 12 държави членки и смятаме, че вървим в правилната посока за създаване на един такъв инструмент – който е важен като инструмент в борбата срещу всякакъв вид насилие, било то свързано с тероризма или с домашното насилие. По въпроса за това дали сме се допитали до, до съда на европейските общности, по въпроса за Суифта, искам да ви кажа, че срокът срокът за това допитване би трябвало да започне сега и би трябвало да започне по ваша инициатива, господа европарламентаристи. В момента нещата се извършват на основание на правилата, които ръководят всеки преход, когато се свършва една фаза и се тръгва към друга. Ние действаме с доброто желание да не създадем пропаст в законодателни процедури в едно такова време на двувластие, на различни договори. Така или иначе сме се обърнали към съда, но пак ви повтарям, че имаме 9-месечен срок за дебат и именно парламента е институцията, която трябва да се да бъде в основата на тази инициатива. И на последно място, относно затворниците от Гуантанамо, има споразумение, подписано от някои държави членки – но въпросът продължава да бъде обект и предмет на дебати на всички Министерски съвети на министри по вътрешен ред и правосъдие, но аз нямам конкретна информация. Знам, че се работи на Министерските съвети по този въпрос, но нямам конкретна информация до какъв извод се е стигнало. Господа вържат от Обединената левица. Не съм координатор, но ще взема думата от, от името на отсъстващия координатор от левицата. Аз също искам да а, коментирам споразумението SWIFT. Извинявайте, а, вие давате окончиви отговори, както и шведското а, председателство. Не може да твърдите, че сигурността има а, преобладаващо значение. Вече трети месец искаме едно и също и едно след друго шведското и сега испанското председателство се позовават на проблеми с графика. Това е недопустимо. Миналата седмица в Страсбург извинението беше превода. Два месеца за превод. С кого се подигравате? В момента правим първите е, крачки в прилагането на Лисабонския договор и не е допустимо съвета да се отнася по този начин към нас. Всички чухме госпожа Редин, кандидат комисар и госпожа Армстронг, Армстронг че проблема с сигурността и проблема с човешките права трябва да се разглеждаш едновременно. Преди няколко месеца говорихте за проблемите на сигурността, но как стои въпроса защитата на личните данни? Парламента има резолюция по този въпрос, но до ден днешен нито един елемент от тази резолюция на парламента не е отчетен и са минали цели три месеца. Непрекъснато се позовавате време, няма графикът ни е натоварен. Моят въпрос е конкретен. Можете ли да ми дадете точен юридически отговор, за да ми обясните защо времето е разпределено така, че съветът трябваше да вземе решение на 31 ноември и не може да изчака 1 декември, за да влезе в сила договора. Благодаря, господин министр. Много благодаря, госпожо Вержият. Пример интересадо. Да, ние сме първите защитници на член 8 на Хартата за основни права на европейските граждани. Аз всъщност <laughs> съм първият защитник. Но за защита на тези права и същевременно да не накърним свободата на всички европейски граждани, са ни нужни общи инициативи. Ето това е основната причина, заради която в момента е открито процедурно време за дебат не само по въпросите на Суифта, а и дебат с много по-широка перспектива и много по-широк обхват за изобщо обмяната на данни. Необходимо е, значи, да сравним, да премерим две неща, всъщност вие вече ги казахте, до каква степен е пропорционална и уместна тази мярка по опазване на данните и какво е нейното измерение върху личната свобода от една страна, а и върху общата политика и сътрудничеството в областта на сигурността между Европейския съюз от една страна и Европе и Съединените Американски щати на двустранна основа. Тоест това, което правим в момента е да се опитваме да опазим постигнатото до момента, защото альтернативата, която трябва да изградим, трябва да бъде съвместна. И доколкото аз знам, на 30 ноември нямаше такава възможност за альтернатива, която да се стреми да равнопостави свободата с опазването на данните от една страна и от друга страна сигурността. Ето за това трябва да търсим начин да спасим и вълка, и агнето. Ето за това тръгваме на удължаване на сроковете. Сега имаме възможност да започнем дебат, както вие всъщност тук в комисията в Либе и в парламента правите, а и ние сега имаме възможност да се присъединим към вас. Благодаря не виждам да има представител на групата на европейските реформатори и конформисти, реформисти и консерватори. И извинете, не виждам никой да иска думата от тях, така че сега минаваме към втория кръг въпроси от евродепутати, така че моля да спазвате времето, за да може всички, които са поискали думата, да имат възможност да зададат своите въпроси. Моля ви, значи, за една минута да взимате думата, след което министърът ще отговори общо на всички ваши въпроси след това ще му дам думата за крайни общителни бележки. На първо място господин Ворс. Е, Благодаря, господин министър. Вие имате тежко наследство, особено в областта на споразумението SWIFT. Струва ми се, че вече втори път се случва така да се пренебрегва Европейският парламент. Ако това споразумение е толкова важно за Запада, се питам как е възможно да се подхожда към него така лековато на институционално равнище. Нали, това е международно споразумение. Защо? Не. А, а, след като парламента не може да бъде приобщен към него, какво да мислим за едно международно споразумение, което а, отчита с различни норми и различна култура. Ще ви бъда благодарен, ако ми обясните това. Госпожа Ромеро. Un minuto. Благодаря, господин председател. Да, наистина, един от възловите въпроси бе последното последният ни дебат за ролята на Европарламента. Всички сме съгласни, че времената са нови, Лисабонския договор е в сила и сътрудничеството, всъщност вече не сътрудничеството, а така наречения бивш трети стълб е в нашия ресор. Много ви благодаря за вашето посещение и много благодаря всъщност за амбициите, които изложихте тук, защото така ги укачествявам. Амбиции за постигане на амбициозни цели, една от които е взаимното признаване на съдебни решения, което ще отблокира сега съществуващите сега съществуващия застой. Аз обаче питам какви са вашите гаранции за съществуването на конкретни инструменти? Какви инструменти предвиждате конкретно да въведете в практика, за да може нещо, като започва добре, да свърши и добре? Благодаря. Лутфорд. Госпожа Лутфорд. Uh, Господин председател, всъщност първи ми въпрос е дали министрите ще погледнат Европейската заповед за задържане. Ставаше въпрос за гражданските права. Вие говорихте за превод, но всъщност как се прилага е, тази заповед в някои страни. В някои случаи е, е, те се връщат към прокурора, в други се екстрадират. В някои случаи те или биват задържани дълго в затвора, или нямат, не са защитени техните права. Освен това, вие твърдите, е, че Европейския съюз държи, че трябва непременно да има е, е, обвинение или не. Обаче това е, не се съдържа в триалога е, с е, Съединените щати, в трансатлантическия диалог. И накрая господин Запатеро говори за SWIFT споразумението. От една страна той каза, е, че временното приложение е, ще бъде спряно, ако Европейския парламент е, го прекъсне. Обаче от друга страна правно е невъзможно това временно приложение да се спре. Така че това временно приложение може ли да бъде спряно или не? Е, благодаря ви. Виждам, че има и други вдигнати ръце. Е, всъщност, е, аз съм изчерпал вече списъка на желаящите да зададат въпроси. Господин Бонс, една минута. Благодаря ви, господин председател. Е, първо, вие говорихте за засилване на основните права. Аз обаче искам да говоря за два различни документа. Хартата за основни права и Конвенцията на Съвета на Европа по човешките права. В комисията АВКО в понеделник бяха изказани съмнения е, по така наречените ОПДАТ, е, особено когато влезе в сила Лисабонския договор. И освен това се каза, че е, е, Европейския съюз трябва колективно да подпише е, Конвенцията за човешките права. Страните, които могат да не спазват хартата, могат да използват Конвенцията пред съда в Страсбург, за да принудят страните си да се откажат от изключението по отношение на спазването на хартата. Мисис Кинга Гал, Госпожа Кингагард. Да, искам да ви задам един въпрос, свързан с основните права. Много се радвам от това, че председателското трио работи заедно и заедно изработва програма. Програма, която председателствата на Испания, Белгия и Унгария ще превъплатят в практически дела това е първото председателско трио сред Лисабонския договор и се надявам, че те ще определят нещата много точно и особено точно ще определят нещата по въпроса за основните права, хартата за основните права и по-конкретно правата на малцинствата. Имам един конкретен въпрос по този момент. Знаем, че скоро ще започнат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 Има много страшни престъпления на тероризма и от едно от тях. Затова питам как Европейския съюз, комисията и съвета в конкретно, смятат да се борят с превенция на този вид престъпност, имам предвид тероризъм и организирана престъпност. Какви ще бъдат конкретните, конкретните мерки, които да ограничат търсенето на тези роби, които днес се превръщат в обекти на търговия с човешки същества. Започнахме работа по този въпрос с Стокхолмската програма. Испанското правителство смята ли да работи по въпроса за превенция и намаляване на търсенето? Благодаря. Äh, Благодаря ви кратък коментар по SWIFT и последващ въпрос. Внимателно следих това, което казахте. Данните по SWIFT няма да се съобщават на щатите от 1 януари 2010 година, защото е променен сървъра. Тук това буди очудване. Нещата са спешни би могло решението да се отложи, докато парламента взема решение. Дали съвета наистина осъзнава значението на този проблем? Тук става въпрос за незачитане на основни човешки права, нещо, което е много опасно а, и където и някъде противоречи на Конституцията, например в Германия. Всяко нарушаване на основни човешки права, ако е, се прави от държавата, трябва да се узакони, да се потвърди с закон, който трябва да бъде гласуван от Бундестага. В случай не става въпрос за такова нещо. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин министъра. Тук Искам да говоря за Европейския електронен правосъден портал. портал. А, то, ние всички искаме правосъдието да се модернизу, модернизира, но как стои въпроса със сътрудничеството с трети страни? А, на 10-11 май в Агридженто ще има много важна среща. Е, и в случая става, ме интересува сътрудничеството с страните от Средиземноморския регион каква ще бъде стратегията, например, двустранните споразумения с трети страни и е, е, освен това има ли намерение да се разглежда емиграцията в зависимост от нейния профил и влиянието върху европейския пазар. Госпожа Борселино. Благодаря, господин председател. Искам да привлека вниманието на министъра на един аргумент, свързан с организираната престъпност и по-специално мафията. Искам да попитам дали Испанското председателство смята да предложи нормативен акт за имуществото конфискувано на мафията. В Италия има закон, който позволява използването на това имущество. Комисарката, която е в момента кандидат, не обърна внимание на този проблем, който... Второто, това са свидетелските показания и защитата на свидетелите и запазването на техният живот. Госпожа Зипел, благодаря ви. Господин министър, през последните месеци водим дебат за равновесието между сигурен, сигурност и е, свободи и права. Понякога сме критични по отношение на тържествената свобода и, и връзките с сигурността, особено в рамките на споразумението SWIFT. Преди една седмица е, е, ви питаха дали е, сте е, съгласен или за или против е, да се със... да се приеме споразумението SWIFT. Всъщност, когато то беше при, продължено без на парламента да се дадат някакви доказателства дали то е ефикасно. Дава ли резултати? Казвате, че експертите са ви казали, че то е много важно. И чак сега ще се започне оценката, както заявихте. Аз искам да знам повече, за да се съгласа с това споразумение. Господин Дайонг, благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към казаното от колегите за SWIFT. Вие не дадахте конкретен отговор, господин министр, и това е жалко. Искам да привлека вниманието ви и върху друго. Системата в Европа е основана на взаимно признаване на доказателства, въобще на правни материали. А, трябва обаче да се е, знае по какъв начин се получават доказателствата. В е, Холандия имаше един е, правен спор върху получаването на доказателства. Съгласен ли сте, че трябва да проследим това, за да зачитаме правовата държава и е, човешките, изпазването на човешките права? особено в съдебните производства. Господин Бургецио, благодаря, господин председател. Президента Саркози изяви новата позиция на Франция по сериозни проблем с незаконната миграция. Ня... Някои европейски държави, не всички, а, съществува незаконна иммиграция. Искам да знам какви са а, насоките, какви са намеренията на испанското председателство в тази област. Ще има ли някаква европейска стратегия за борба с незаконната иммиграция? Благодаря. Да, и сега давам думата на господин министъра за отговор на тези на този втори кръг въпроси. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, госп... уважаеми господ... госпожи и господа евродепутати. Ще се опитам да групирам въпросите, с ваше позволение, разбира се. Особено тези въпроси, които вече бяха по един или друг начин зачекнати. Ще се опитам да изясня, колкото ми е възможно, въпроса с Суифта. Съвета не е взел решение по въпроса за SWIFT, за съдържанието на договора. Нищо подобно. Съветът не е взел никакво решение, свързано с правата на европейските граждани и опазването на личните данни в съответствие с а, свободите и а, сигурността. Не сме взели такова решение, защото това е в правомощията на парламента. Съвета не взима решение, именно поради промяната в институционния режим. В момента фирмата, която управлява тези данни, също е предмет на вътрешно преструктуриране. От една страна, а от друга страна съвета се е изправен пред статукво, което е наследено от миналото. Временно се увеличава действието на предишна система. Тоест, има два фактора. Фирмата, която до момента управляваше директно това по искане на щатите, се преструктурира, съвета изчаква. Така че, повтарям, няма в момента никакво намерение от страна на съвета да се избегнат отговорности или да се прехвърлят отговорности. Юридически следва да се съобразяваме с факта, че на 30 ноември изтече срока на правното основание, по силата на което се управляваше преди въпроса за прехвърлянето на данни и че на второ място според международните отношения ангажименти поети от Европа, е невъзможно да се забави влизането в действие на това споразумение за обмяна на данни, защото ще навлезем в нарушение. Ето това са причините, поради които съвета постъпва както постъпва. Аз като министър на правосъдието съм особено, както може да се досетите, особено заинтересуван от опазването на данните и от същинското прилагане на практика на член 8 от хартата на, за Европ... опазване на основните права. Имаме време обаче. Имаме време за обсъждане, за дебат, за размисъл. Ще изслушаме експертите и ще излезем с солидна, конкретна альтернатива в този толкова сложен въпрос. Ето това е причината. Причината на тези институционни движения, на които сме свидетели напоследък. Няма никакво решение свързано с съдържанието или с неговото бъдеще. Имаше просто желание да се продължи статуквото до момента, до който парламента, се произнесе така, както е предвидено в неговите правомощия спрямо Лисабонския, според Лисабонския договор. И така. Нещо друго обаче, позволете да ви спомена, че съществуват вече високо експертни групи на обмен между Средните щати и Евросъюза. Резултатите им скоро ще бъдат оповестени. С други думи, осъзнаваме колко е важно законното всъщност безпокойство, като изпитва парламента относно сигурността на опазването на личните данни на съвета. Това от една страна, но от друга страна изслушваме и експертното мнение, след което ще доведем техните изводи до а, вашето знание, защото именно тук в Европейския парламент трябва да се вземе решение по едно експертно мнение в областта на опазването на личните данни в днешните времена на тероризъм. Зададохте ми въпрос за Европейската заповед за защита, за закрила на жертви. Наскоро публикувахме оценката на комисията относно начина на функциониране на досегашния механизъм. Нещата са удовлетворителни, но има и някои нарушения. Нарушения или прекалено прилагане на този нормативен документ. Определено се стремим към помправка случай по случай – на тези, както бих могъл да ги нарека, изолирани патологични случаи на прилагането на един инструмент, замислен като такъв в защита на, европейската, на европейското гражданство. В общи линии нещата действат добре, задоволително, удовлетворително. Разбира се, може да се подобри тук, там, да се усъвършенства тяхното приложение и това вече го правим в съвета. Използвам възможността, която ми се открива. Може би малко размествам въпросите, за което моля <laughs> извинение и разбиране от ваша страна. Опитвам се да ги групирам, така че в момента искам да премина към въпроса за оценката и за гаранциите за спазване на правова държава на европейската територия или на територията на Евросъюза. Това безспорно е наш приоритет. Наш приоритет е да гарантираме на европейските граждани не само хармонизиране на законодателството в стремеж за постигане на общи цели, а и стремеж още преди да сме постигнали това хармонизиране на правни уредби, да гарантираме опазването на правовата държава и поведението на всички европейски институции в държавите членки сега съгласно нормите на това върховенство на закона. Това трябва да бъде не само стремеж, а и ежедневно дело на нашите правосъдни системи. Важно е да се знае не какво гласи закона, важно е да се знае как се прилага този закон и какъв е резултат от негото приложение. Това определено е сред приоритетите на съвета, а и на Испанското ротационно председателство. По въпроса за Европейската харта за основни права и за присъединяването на Евросъюза към Европейската конвенция има още много неизвестни, технически неизвестни величини. Как ще се структурира, какви формулировки ще бъдат намерени с оглед на процедурните подробности, кой ще бъде последният тълковател на тези човешки права, дали съда в Люксембург или съда в Страсбург. Има и технически проблеми, като този, който днес тук ми зададохте. Така или иначе обаче, Европа ще се присъедини като Европейски съюз към Европейската конвенция за човешки права, има някои преходни разпоредби, които засягат в по-голяма степен някои държави членки, отколкото други, но аз съм сигурен, че ще намерим някакво техническо специфично разрешение на тези конкретни изключения. Госпожа Гал попита за нашето присъединяване към римския протокол, към римската конвенция този, в този случай. В комисията определено се стремят към максимално бързо постигане на преговорен мандат за започване всъщност вече на работа. Това е добра новина за Европа, добра новина за европейските граждани. Подчертана бе тук от вас необходимостта от въвеждането на антидискриминационни клаузи в някои специфични точки на гражданско правораздаване. Подкрепям ви. Това е важно и за нас. Равенството, равния старт трябва да успее да срине до сегашните бариери, и да бъде застъпена навсякъде в семейното право, по въпросите на завещанията или на процедурите по осиновяване. Това са само няколко примера. Какво друго бе повдигнато? Въпроса за търговията с човешки същества. Това е възлов приоритет на Испанското председателство активно работихме още под шведско председателство и се надяваме, всъщност така изискахме от комисията да ни прехвърли възможно най-бързо това законодателно досие, за да не се блокира по една или друга причина. Поне в съвета то няма никакъв разнобой по този въпрос. Всички сме съгласни, че Европа трябва да бъде начело. В челните редици на борбата срещу търговията с човешки същества. Никой няма съмнение по този въпрос, всеки го смята за свой дълг. Попитахте ме, повдигнахте някои въпроси и свързани главно с емиграцията. По този конкретен въпрос искам да кажа следното. Тези въпроси са предмет на Министерския съвет на министрите по емиграцията. Испания, както и цяла Южна Европа, проявява особен интерес към разширяването на сътрудничеството и към глобализирането на европейските политики за това управление на емиграционни потоки, потоци. Как да се създаде това европейско пространство за общо управление на емиграцията? Това е важно за нас и ние като председателство работим заедно с подкрепата на съответните нормативни правни документи и с конкретната управленска помощ на съществуващите агенции. Нещо много интересно бе повдигнато тук като въпрос, с, свързано с Средиземноморския басейн. И за това колко е важно да се сътрудничи и с отсрещния бряг на Средиземноморието, Северна Африка имам предвид. Сътрудничество не само в областта на правосъдието, а сътрудничеството, съдействието, разбирано в по-широк смисъл. По въпроса за организираната престъпност, това е друга, не по-малка важна цел. Когато говорим за организирана престъпност, това много често има конкретно име – на една престъпна мрежа, на един октопод, чието пипала са на много етажи. Как работим и опазваме, закриляме всъщност свидетелите, които се излагат на риск, свидетелствайки в съда, запорираме собственост и това в Испания особено го прилагаме когато става дума за борба срещу наркотрафикантите, не само в Испания всъщност, а и в други европейски държави. По въпроса за Европейската заповед за закрила на жертвите е рожба, ако мога така да кажа, на инициативата за закрила на правата на свидетелите участващи в съдебни дирения срещу организираната престъпност. Стремим се да създадем нещо като право, юридически инструмент за закрила на жертвите или на свидетели по обвинение. Работим по този въпрос вече. По въпроса за запорирането на недвижима собственост. Припомням ви, че наскоро бе прията европейска директива за конфискация на движими и недвижими имоти, свързани, придобити по престъпен начин. Така или иначе, инструмента, който съществува, не ни се струва достатъчен. Имаме нужда от по-настъпателен, по-агресивен юридически инструмент. Не знам дали пропуснах нещо, моля да ми извините, ако съм забравил някого, не е било нареч, нарочно. Намерението ми бе да отговоря на всички ви. Дали съм отговорил или не на всички вас, поне искам да благодаря на всички вас. Благодаря ви за критичния дух на вашите бележки. Това е призванието на парламента. Парламента трябва да бди за това съм ви признателен. Но съм ви признателен и за това, че отбелязвате факта, че ние като председателство желаем и ще работим с вас. Но така или иначе, осъзнаваме ясно факта, че последната тежка дума е на вас, евродепутатите, и на вас, комисията Либе. Благодаря ви, господин министр. Казва председателя, дебата бе плодоносен, интересен, задълбочен. Благодаря за участието на вас, колеги, членове на Комисията по основни граждански права и свободи на Европарламента. И искам да направя просто аз заключителните бележки и да пожелая на министъра успешна, спорна работа в постигането на очертаните от него цели. И сега ние продължаваме по следващата точка дневния ред. Сред нас е господин Жил Керхов, както и господин Петър Хъстингс, координатори по борба с тероризма. Но преди да продължим работа, моля да изпратим с ръкопляскания нашият гост, министъра на правосъдието. Благодаря.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 Dear colleagues, dear colleagues, please. Скъпи колеги, скъпи колеги. If you please be seated. Ако обичате, седмете местата си. As we said, we're about to restart. Е, да, е, продължаваме работата си по дневния ред на заседанието. Преди е, да пристъпим към следващата точка от дневния ред, искам да съобщя, че координаторите от политическите групи по време на тяхното заседание в тази зала вчера, по-скоро с нощи, решиха да назначат следните докладчици. Хенис Пашърт, Докладчик по SWIFT споразумението госпожа Интвелт за ПНР с споразумението с Съединените щати и Австралия – и е, госпожа Ромело Лопес е, за е, заповедта, Европейската заповед за закрила на жертвите. Тъй като няма възражения, докладчиците са прияти. Сега пристигаме, пристъпваме към 11-та точка от днешния дневен ред. Това са европейските разпоредби за защита. Сега, е, по SWIFT споразумението искам да потвърдя, че е, нашата комисия поиска е, становище на правниците по съдържанието на споразумението. Аз Искам да изразя поздравление към докладчика, но тази сутрин, тази седмица аз попитах дали сме поискали правно становище по съдържанието на споразумението. Тази комисия във всички случаи трябва да се ръководи от експертно становище по този въпрос, за да може е, позицията ни е, да бъде последователна. Да, Такова предложение все още не е направено. Ще го направим. Ще се обърнем към правната служба а, е, за спешно становище. А, освен това се обър... обърнахме и към EPS, за да получим и тяхното мнение. Да, може би е, крайният срок е, трябва да бъде петък, защото другата седмица Имаме много е, спешна процедура. Да, казва председателя, точно това ви казах. Ще поискаме спешно мнение по този въпрос. И така, пристъпваме към 11-та е, точка от дневния ред. Европейски разпоредби за защита. Е, Тези защита трябва да бъде приоритет е, в нашата политика, в закрилата на жертви от престъпления, за възстановяване на щетите и за наказание на извършителите. Да, първо говорим за европейските радби за защита. Само ви запознавам с инициативата. Ние просто съобщаваме в момента включването на тази точка в е, дневния ред за тази сутрин. 12 държави членки е, подеха инициатива за директива за Европейска заповед за защита, е, като целта е да се активират съответни механизми за е, предотвратяване на извършване на едни и същи посегателства от един и същи извършител към едни и същи потерпевши. Е, статистиките показват, че това е често, особено е, когато насилието е на сексуална основа при е, търговия с хора или при блудства с малолетни. Така че тази защита трябва да бъде общовалидна, особено ако потерпевшите са се обърнали към съда. Давам думата за не повече от 5 минути на госпожин Хуан Косе, който да ни запознае с инициативата. И после ще чуем господин Ливент Алтан, който ще ни изложи с, запознае с мнението на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, Микрофона беше включен. Дами и господа депутати, съвсем накратко ще ви представя какво представлява Европейската заповед за защита. Инициатива предприята от 12 държави членки, която в момента се съгласува с Европейската комисия. И за щастие комисията оказа пълна подкрепа от самото начало в преговорите в тази област и участва активно в работата. Благодаря много за тази подкрепа и се надявам, че с новоназначения докладчик ще е, осъществим напредък. Защо Испания предложи тази инициатива? Всъщност става въпрос за пълване на една празнота в европейското законодателство. Всеки един насилник, е, който смени местожителството си и отиде в държава членка, Е, ще бъде пре, про, преследван от своето наказание. Става въпрос за наказание, което е различно от е, лишаване от свобода. забрана за доближаване до жертвата и други альтернативни мерки. В досегашния случай всички мерки, които са взети от държавата, в която е извършено нарушението или престъплението, спират до границата и се прилагат само на територията на държавата, взела, приела, чието правосъдие е приело въпросната санкция. Европейския съюз обаче трябва да гарантира свободата на движение. Това е една от четирите основни свободи, но гарантирайки тази свобода на, на хората, те не трябва да губят правото си на закрила и на защита. Много често е, при случаите на домашно насилие в брака ние не можем да получим надежни статистически данни, дори когато такива има. Е, не можем да ги използваме от страна в страна, защото тези данни не се събират по едни и същи критерии. За това сега ще бъдат приети нови хармонизирани правила за събиране на статистическа информация в областта на домашното насилие, така че да можем да ползваме дан... надежни данни на европейско равнище. беше е, извършено е, проучване за оценка за, за въздействие през 2008 година за мерките за защита в е, големите държави членки екстраполирайки тези данни, ние видяхме, че има 118 000 мерки за защита, най-различни в различните държави членки. Виждате колко огромна е тази цифра и използвахме е, статистиките на жени срещу насилието в Европа е, разнобоят е невероятен. Ако отидете на веб страницата на тази асоциация, ще видите, че съществуват над 340 хиляди случая на, на брачно насилие само в 15 от държавите членки, в които има статистически данни. Само 1% от жертвите на този вид насилие почиват, но ние смятаме, че това е голяма цифра и сме уверени, че с помощта на парламента и държавите членките ще намерим технически решения, които ще позволят да разширим защитата и в тази област. Това е един неутрален инструмент, който трябва да обхване жертвите на абсолютно всички престъпления и нарушения – включително и брачното насилие. Извинявайте, че с 40 секунди просрочих времето. Господин е, Солга за една минута от името на Европейската комисия. Е, какво е мнението ви по тази инициатива? Muchas gracias, señor presidente. Um, I'll switch to English from now on. <laughs> Thank you for the floor, Mr. Благодаря ви за данната ми дума, господин председател. Ще бъда кратък. Комисията изцяло подкрепя предложението на Испанското председателство, чиято цел е да осигури защита на жертвите на насилие. Ние изцяло споделяме желанието резултатът да се постигнат, ако е възможно, още до края на тази година. От дълго време е, се говори за защита на е, жертвите. Имаме два законодателни акта. Едното е директива за обещетяване на жертвите от 2001 година. Е, действието на двата инструмента бяха оценени миналата година и се стигна до извода, че трябва да се направи нещо повече. Приоритетният характер на закрилата на жертвите беше потвърден тук първо от госпожа Рединг, когато беше изслушвана в парламента през януари. Тя потвърди, е, че защитата на потерпевшите от насилие остава приоритет на комисията като цяло. И е, ние е, очакваме да работим с Испанското председателство по този въпрос. Искам да добавя, че е, коменти... Е, комисията подготвя проучване, е, което да а, а, ви запознаят с оценката на действащото законодателство за бъдещи законодателни инициативи, а, което ще бъде един пакет а, от разбираеми а, текстове, които всъщност ще бъдат допълнение към съществуващите директиви. И а, надявам се а, тази година да можем да ви запознаем с резултатите от проучването. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, казва председателя. Всъщност, въпросът днес е не е да откриваме дискусия, а по-скоро е, по някакъв начин да подготвим дискусия, която в най-скоро време ще се проведе. Е, е Госпожа Ромеро Лопес е назначена за докладчик по този въпрос и на следващото заседание на комисията ще е, чуем мнението на докладчика и е, тогава е, ще има основание да открием дискусията. Въпросът е интересен и е приоритет за Испанското председателство. Предлагам сега да пристъпим към следващата точка от дневния ред, а именно девета точка последни промени в политиките за борба с тероризма, скенери за проверка на пътниците. Това е нещо много интересно за всички нас. И нека най-напред чуем координатора на Европейския съюз за борбата с тероризма Жил Декерхов. И след това ще дам думата на господин Битерели от Европейския надзорен орган за защита на данните ЕДПС. След това ще има дискусия и е, е, членовете на парламента ще могат да зададат въпроси. Господин Декорф, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Аз е, знаем, че е, нямаме време е, и искам да ви кажа, че инцидента в Детройт е много интересен от много гледни точки. Първо, той потвърждава, че гражданската авиация е и си остава ключова цел за терористите е, както е, е, в по-голяма степен от морския транспорт, например, или сухопътния транспорт. Е, това показва, че трябва да се събират данни и да се е, споделят те, за да може да се подобри нашата възможност да интегрираме, дори бих казал да храносмелем данните, които се събират от различните източници, е, например разузнаване, полиция, издаване на визи от съдебни органи изобщо е, данни от частния сектор, например. Е, ние говорихме тази сутрин за споразумението е, SWIFT и ЕПНР. Когато прочетете доклада на Джон Бендърт, който е съветник на президента на Съединените щати, всъщност ставаше въпрос, че трябва да бъдат свързани постъпващите данни има тревожно събитие, намерението да има регионален франчайзинг на данните. Това е, е тревога за Европейския съюз. Намерението на, този, на тези регионални франчайзери всъщност е да оставят останат е, е, само в рамките на е, регионите, където са действали до сега. Примерно да речем, в Сомалия имаше опит да се убие извършителя на атентата в Хартун. Това се отразява, разбира се, на инцидента в Детройт. Вследствие на което така наречените кинскинс, като например при издаването на визи за неколкократно влизане в Съединените щати. И това е отразено в доклада, който ви изпратих, а както и в 4 или 5 предходни доклада. Всъщност се е, подчертава необходимостта от е, задълбочен скенер, например Абдула, който е от университет в Великобритания. Той е, не е припознат на 7, в 7 места по света. Защо става така? Интересно е да се отбележи, имам предвид срещата, която проведохме е, миналата седмица е, за секретари в Неапол, беше, например, да се види е, какви е, визи се искат от индийци, да речем, има е, все по-голям брой сомалийци, които са граждани на Европейски съюз, които започват борба на Съединените щати, които започват борба в Сомалия. И това също налага сътрудничество. И на пето място е, нещо, където трябва да се мобилизираме все повече и повече. Е, е, това е някои страни, които са на юг от Сахара, които биха могли да ни предадат и които биха могли да дадат подслон да дадат подслон на извършители на терористични действия Именно в такъв контекст съвместното становище беше изготвено миналата седмица в Толедо. Целта е да се справим с предизвикателствата. Първо сигурността на авиацията. Имаше консенсус около масата за това, че не е необходимо да се разполага само нова техника, а трябва подхода да бъде е, е, мултидисциплинарен, събиране на данни. Е, тези данни за пътниците, например, са част от данните, но също така полицейска информация, като, например, за загубени или откраднати паспорти, виза за подадените молби за визи, а също така информация за влизането и излизането. Събраните данни трябва да бъдат споделени и аз казах, е, че дори и моето изказване да ви се види снисходително, е, е, ние в средносрочен план имаме списъци за наблюдение. Поне това може да се сподели от Европейския парламент. И ако предварителното условие, разбира се, е, да имаме правно задължително споразумение, е, което да е, определи режим за защита на данните. Имаше работата на работната група за събиране и споделяне на данни постигна степен на консенсус и говорим за граждани на, на, на, за лица, които пребивават в Съединените щати. Сега е, говорим за документи, свързани е, с, с а, информация за полетите. Трябва да се управлява идентичността, защото ако вие тласнете много страни по света към биометрични данни, все пак трябва да се знае, че биометричните данни трябва да се събират, но трябва и да се управлява идентичността. И освен това, друг въпрос, който беше повдигнат в парламента за е, технологията за защита на пътниците на летищата. Е, знаете, че е, имаме е, по програма 1,4 милиона евро за изследвания в сигурността. Е, всъщност през 2010 година са предвидени 200 милиона евро за такива изследвания. Искаме колкото се може по, по Вие може би ще зададете въпрос, ще кажете, че не е необходимо да има сближаване и хармонизиране на европейското законодателство, но все пак трябва да се има предвид, че новото поколение от скенери за тялото, както вече казах, спазва е, е, самоличността, е, не е вредно за лицата и е, всъщност е ефективно и се откриват. Сега, е, за интегрирането на данните, аз наблягам на това, може би си спомняте, е, че беше направена оценка между 27 страни и в всяка държава трябваше да създаде център, обаче само между 12 и 15 е, държави членки до сега са създали такива центрове. Е, е, те обаче разбират, те събират данни от различни източници и искам да ви кажа, че все пак това е експертно становище. Не е лесно, но е много важно. В Мадрид Испанското председателство проведе среща между 12 и 15 държави, където има такива центрове. Намерението е да се създаде мрежа е, и е, но и от други е, Австрия, Индия и други страни присъстваха на срещата, защото се интересуват. Ние трябва да се учим един от друг е, и да работим съвместно. Радикализацията. Това всъщност е основната ми загриженост. И вие, ако прочетете доклада ми от ноември или декември, ще видите, че аз ще продължа да работя по този въпрос. Каналите. Е, Друго е, тревожно събитие от последните години растящия брой на европейци и американци, които е, живеят в, в съответните райони или пътуват в Иран, Пакистан, Мали и така нататък. Ние трябва да работим по-близко, особено с американците, с евентуални джихадисти, които живеят в Съединените щати. Преди година и половина ние се опитахме да привлечем средства от общността и от държавите членки, за да увеличим способността на страните, които не успяват да се спазят с този проблем. Всъщност целта е да се предотврати радикализацията на някои граждани в тези страни. Примерно, да речем, Йемен. Йемен също трябва да бъде подпомогнат, за да се справи с проблемите на тероризма, събиране на данни, обучаване на разузнавателни агенти и така нататък, но трябва да се предотврати такова явление, защото там населението расте. Има хиляди, хиляди, хиляди безработни, е, които могат да бъдат подложени на такова радикализиране. В заключение бих казал, е, че като координатор на Европейски съюз аз искам е, колкото се може по-бързо да се запозная е, с проучването на комисията по скенерите на тялото, за да може след това комисията и съвета да вземат решение след задълбочена дискусия в комисията. Комисията трябва да лисабонизира предложението по споразумението за данните за пътниците в самолетите. Това се обсъди в е, Толедо миналата седмица и да започнем колкото се може по-бързо е, преговорите с представителите на Африка и на Съединените щати е, по това измерение – трябва да работим повече с Съединените щати за пътниците, за обмен на данни, за това как се набират кадрите и да се идентифицира сътрудничество с страни, особено в областта на сигурността на полетите. Благодаря ви. Доста членове на комисията са вдигнали ръка, за да зададат въпрос. Искам да разграничим този дебат от развитието на, вашите, на стратегията за борба с тероризма в вашите страни. В момента е, говорим за защитата на данни. Сега ще чуем първия тур от въпроси е, към господин Декорхе, а след това ще чуем господин Бутарали, който е представител на комисията. Сега нека да приключим списъка на желаящите за да дадат въпроси. Всеки ще има право на една минута за задаване на въпрос. Извинявайте, но всъщност процедурен въпрос. Една минута. Борбата с тероризма засяга цялостна стратегия. Една минута за изказване е абсолютно недостатъчна. Да, има 12 желаящи да вземат думата. Е, една минута, ако ви достига, ако ви отпусна две минути, Аз съм длъжен да съблюдавам реда, е, за да можем да, да, да си отделим време за възможно най-голям брой въпроси. Господин Босотил, а, преди да започна от процедурен. Сега може би изказването на господин Бутурели ще включи същия въпрос, който вече засегнахме. Искам все пак да чуем отговор, преди господин Бутерели да чуем отговор на нашите коментари. Да. Стратегията срещу тероризма един въпрос, а Суифт нещо друго. Ще чуем и господин Бутарели. Това е предвидено, обаче още не е дошъл. Така че, е, нека първо да чуем въпросите. Съгласни ли сте? Така, господин Босотил, заповядайте. Сега говоря за скенерите на тялото. Е, хората задават въпроси и очакват отговор. Не става въпрос само да се каже да, искаме да защитим сигурността или искаме да защитим личния живот на хората. Въпросът е по-сложен. Тези скенери са нашествие в живота на човека, а, така че а, е, въпросът за личния живот на хората е важен. Бих искал всъщност е, да чуя, понеже се говори за проучване на комисията, искам да чуя какво точно проучват те. Въпросът е до каква степен тези скенери на тялото ще бъдат ефективни и какви резултати ще се постигнат от тях дали ще са ефективни да се знае какво точно се случва в летищата. Три часа ли ще трябва да чака човек на летището? Това са важни въпроси. И какво ще бъде отражението върху здравето на гражданите, но също така и на лицата, които работят на летищата? И предходния въпрос, който вече зададох – изобщо е, дали терористи, като тези в полета за Детройт, няма да могат да се качат на летищата а, е, с такива скенери. Има различни тълкувания и а, е, искам да чуя отговор. Мисля, че трябва да сме с много широки възгледи. А, има не, не става въпрос за да или не на скенерите за тялото, но все пак ми бяха зададени много въпроси, по тях искам отговор. Да, много ви моля, внимавайте за времето. Вчера ви казах в началото на срещата, че днес след обед има заседание на Комисията по транспорт. И там е, ще има изказване на представител на комисията. И всички членове на Комисията по граждански свободи са поканени на това заседание на Комисията на транспорт. В 5 часа. Мисля, че е в 5 часа днес. Господин Херштрасе. Благодаря. Съвсем кратък въпрос господин Декерхове. Каза доста интересни неща, защото от тях пролича, че разполагаме с достатъчно данни и въпреки това разузнавателните служби не могат да ги обобщат и да ги анализират. Тоест, проблемът е не, че липсват данни, а че данните не могат да се използват както трябва. Какво ще отговор... Какъв е отговорът на комисията и на съвета в Толедо? Отговорът трябват ни повече данни. Не разбирам каква е тяхната логика. Комисарите Рединг и Малмст Транк заявиха по време на изслужванията, че е, се нуждаем от подобряване на споразуменията, предимно на SWIFT, но освен това, че се нуждаем и от оценка, е, оценка за набирането на данни, на самите данни, за да видим дали ни трябват повече. И мисля, че задължение на съвета и на комисията е да проверят дали всички е, инструменти, уреди, които смятаме да въведем, е, е, са удачни. Е, тук сме в комисията. Либе, господин Кърхов. Аз отчасти отговарях по тази тема в Великобритания. Вече от години е, обмисляме използването на подобни уреди. Технологията еволюира, но и тероризма еволюира. Не винаги може да се отгадне какво ще направят е, терористите. Те са непредсказуеми и е, право прилагащите органи се затрудняват именно с това сега. Ние е, е, тук винаги мислим за човешките права, но а, е, какъв подход да приемем към терористите. Мисля, че тук има доста практически въпроси, които възникнат. Аз ще присъствам и на заседанието на Транспортната комисия, да видя какъв е техния подход. Тук става въпрос и за големи разходи и ние трябва да сме много внимателни, когато предприемаме политически инициативи, които ангажират и нашите правителства, особено когато става въпрос за борба с тероризма. Защото тук става въпрос примерно за уреди, които ще се интелират в едно летище, не на всички. После трябва да се реши дали ще бъде задължително или факултативно. Какво ще се прави и как ще се обработват данните? Ще се унищожават ли след проверката? Или, и смятам, че е, това трябва да се разгледа също от светлината на е, защита на данните. Плюс това няма ли това да бъде финансово затруднение за е, гражданската афиация и за по-малките превозвачи? Благодаря ви, господин Къркхалп. Скарен, сканерите за проверка на пътниците ще бъдат обсъждани днес след обед. Господин Бутарели би искал да даде едно пояснение. Благодаря ви. Времето ни притиска и ние трябва, трябва да, доста да побързаме. Искам да ви кажа, че Европейския надзорен орган а, по защитата на данните и аз ви приканваме да погледнете на нашата веб страница, където са публикувани, е, частично публикувана официалната позиция заета след е, консултации с комисията в края на миналата година. Там има допълнителни елементи, които позволяват да се види как с, с какъв подход се възприема при защита на интимността на хората. Има позиция. Позицията по сканерите, защитата на данните зависи е, много от това какви условия на ползване ще предвидим. Е, това е обяснено в тези опорни точки или там бележки, които са публикувани. Е, вече има второ поколение уред, има и други перспективи за развитие на бъдещето, преди много бързото развитие на технологиите. Благодаря ви. Госпожа Енис Пласхарт. Благодаря, господин председател. И искам да се върна и аз на сканерите за, скенерите за проверка на пътниците. Ще участвам на заседанието на транспортната комисия, но дебата не е нов. Вие пак наблягате на бързото въвеждане на тези скенери. През 2009 година водихме дебата дебат не бяхме против, но препоръчахме въвеждането им да върви редом с гаранции за защита на данните. Комисията започна консултации, които приключиха през февруари 2009 година и вие твърдите, че все още няма резултат от тези консултации. Какво да мислим за това? А, представете скенерите като решение а, в борбата с тероризма но вие много добре знаете, че американските разузнавателни служби допуснаха големи грешки, не обработиха достатъчно правилно постъпила при тях информация. Аз пак ще повторя миналата година, ние не заявихме, че сме против скенерите, но искахме тяхното използване да се съпъсва с определени условия. И тук продължаваме да водим един дебат за нещо, което все още не е въведено. Така, вие говорихте за 200 милиона, които ще бъдат използвани 2010 година за изследвания по сигурността къде отиват тези пари, как ще се е, финансира сигурността, има ли всъщност и изисквания за интимността, какво ще стане, ако някой направи нещо. Сега в а, е, а, е, ние винаги а, събира, винаги има заседание, което сме в Страсбург. Това е нещо недопустимо. Говорихте за необходимостта за обмена на данни за терористите за Съединените щати. Със според вас това е нещо много важно. Всъщност, те изключенията за визите, които са подписани двустранно с някои държави членки, които включват изискване към тези държави членки да ми спратят терористите, така въпросът ми е, че не се търси всъщност правна основа за двустранен обмен на терористи а, госпожа Ханкинс. Не. Имам три въпроса. А, съвсем неодавна се сблъскахме с доста странни случаи, свързани с със сигурност Първият е... Не мисля тук само за полета за Детройт, а по-скоро случая, когато беше поставена бомба в куфара на един словашки гражданин, а след това в Мюнхен бе намерен, бяха намерени следи от бомба в, данни за бомба в компютъра на един пътник, след което а, тя не беше открита. И, и в двата случая не се разбра кой е сложил бомбата. А, въпросните лица изчезнаха след това. И това би трябвало доста да ни безпокои. Защото не намираме никакво логично обяснение. Господин Керхов, какво смятате за оценката на заплахата от тероризъм в е, страни извън Европа, защото понякога четат доста а, е, недомислени статии в които се твърди, че в Европа няма заплаха от тероризма или поне в по-голямата и част. И третият ми въпрос каква е връзката между тероризма и организираната престъпност. Знам, че това е една много сложна и богата тема, но наистина има а, връзка между тези две явления. Благодаря, господин Алваро. всъщност, искам да ви кажа, че политиците и политиката показват правила какво трябва да се прави, а не просто да вървим след събитията. В Съединените щати казват какво ще се създаде. Ще работим по интернет, Windows и така по чувствителни въпроси в кавичка за сигурността. Примерно да речем въпросът за скенерите на тялото ще се разследват, те преминават през платно, не през керамика. Така че колкото трябва бързо да се всъщност да отговорим на изискванията по този въпрос. Трябва да сме много внимателни. Тези скенери могат да станат нова религия в областта на туризма. Не е така. Сега, колкото до стратегията, до борбата с стратегията, до 2001 година бяха свързани програмите. Ако трябва 10 години да се организира структурата, събирането и споделянето на данните винаги са били отговор на проблема. Обаче е, явно, че няма достатъчно доверие, защото това не става. Понякога мисля, че трябва да, си, да помислим е, е, стратегията ни да не бъде повторителна по някои въпроси. Както вече казах, Споделянето на данните са някакво чудотворно средство, обаче хората не го ползват толкова чудотворно, колкото се твърди. Някои колеги казаха, че а, говорим за обмен на данни с Съединените щати. Ние даваме данни, но трябва да получаваме нещо и обратно. Така че тази стратегия ще ми бъде по-симпатична, ако има е, по-добро събиране на данни, подобряване на технологията. Thank you. Сеньора Ромеро. Госпожа Ромеро. Благодаря ви, господин председател. Да, наистина, наистина дебата за употребата на данните, това е важното. <laughs> Важното е това. Как се използват данните? Няма да говоря за случая Детройт. Очевидно е, американското правителство си го признава, че дебата и за тях стои в това как се събират данните и как се използват. Тук говорим за сканерите за цял ръст, но така или иначе това е кръпка, която запушва дупка и която се отваря в един определен момент, но дебата е по-друг. Тук говорим за информацията, която се събира и която след това се отпраща към общ център, откъдето черпят всички тези така наречени смесени центрове. Ще съхраняват ли финансовата информация, която понякога бива използвана при съдебни производства? Ето това искаме да знаем не, не ни занимава точно конкретния въпрос, но ако би бил SWIFT въпроса на нашия дебат, щяхме това да запитаме какъв вид данни, финансови данни ще се събират ли в тези смесени центрове. И сега нещо друго. Има ли държави, които са по, обект на по-специален интерес, като Марокко, например, разположени в западното средиземноморие, или пък в източното споразумение, източното Средиземноморие, дали не бихме мислили за конкретно сътрудничество с някои конкретни държави и да искаме от тях да, спе, да работят с смесените центрове. Благодаря. Благодаря. И аз искам да говоря за скенерите за проверка на пътниците. Преди две седмици а, видях а, един такъв скенер а, след развитие, двукодишно развитие, те вече могат да отговорят на нашите изисквания. Но въпросът ми е по-скоро има ли полза от тях? ли хабим усилията в тази е, борба. Те, терористите няма да глътнат експлозиви. Министърът на правосъдието каза, че тези скенери трябва да се инсталират навсякъде по европейските летища за всички полети. Е, аз обаче се притеснявам от използването на тези апарати и от една така неконтролирана еволюция. Трябва да знаем все пак какво е въздействието им върху човешкото здраве. Това са все пак рентгенови лъчи. Разбира се, те могат да бъдат усъвършенствани. Знам, въпросът ми е пак ще го повторя, доколко са полезни, доколко ще свършат работа. Господин Дъкерхове, казахте, че превентивната дейност не трябва да се смесва с другите политики, пом по помощта за развитие и прочее. Аз съм съгласна с вас и се радвам всъщност, че споменахте това. Защото ако се използва помощта за развитие за борба с тероризма, ще отворим котията на Пандора. Вижте, много ви моля, не повтаряйте. Трябва да изслушаме Джонатан Фал и господин Бутарели. Моля ви се, вече доста неща бяха казани. Нека сега да се придържаме към едноминутни въпроси и да не повтаряме вече казаното. Uh, много е важно да спазваме графика. Важно е, че, верно е, че дебата е важен, но но трябва да се спазва времето, за да може наистина максимално голям брой от вас да се изкажат. Пак ви моля да спазвате процедурата госпожа Лътфорд максимум две минути. Е, е, е, аз не мога да разбера каква е позицията ви, е, когато говорите за страните, е, като че ли откривате нещо, но е, всъщност въпросът е, че не могат да се свържат системите. Всъщност ние говорим за комисията за 11 в Съединените щати непрекъснато се множат предложения за събирането на данните. Никога не може да се каже, че има разнообразяване на източниците. Как да бъдат използвани те. Аз, както и много депутати, сме за това, е, че трябва е, да има прицелено обменяне на данните и трябва да има все пак е, някакви ограничителни мерки, но това не става е, говори с това, че не могат да се свържат системите. Какво да направим за това? Е, ние е, знаем, че терористите използват така наречените чисти схеми. Ние говори, знаем за радикализацията, обаче е, ще се спи спазват ли международното и националното право. Вчера е, е, правниците от Foreign Office в Съединените щати казаха, е, че е, войната в Ирак изцяло е противоречала е, на войната е, и това съответно се отрази на Съединените щати. Знаем, че американците, за съжаление, безкрайно задържат хората. Всички протестираме. Аз не съжалявам за терористите, но все пак нещо по-ясно. Господин Дионг. Благодаря. In ieder geval genoemd heeft de noodzaak om. Радвам се, че отчитате, че е необходимо да се работи в областта на превенцията. Тук виждаме едно развитие от uh, от репресивните мерки към, а, а, към превенция. Това обаче трябва да бъде обвързано с външната политика и външните отношения в страни без държавност, като, или където държавността е слаба, като Афганистан, Пакистан, където има огромна безработица, населението е отчаяно. Подобно положение са и някои държави от Северна Африка. И не виждам много как ще се преборим с отчаянието и ще допринесем с нещо за увеличаване на заетостта. Започва, предстои конференция за Йемен. Знаем, че ситуацията в тази държава е изключително сложна. Ако искаме да помогнем на правителството срещу съпротивата, ще сбъркаме, може би, защото знаем, че всъщност населението е отвратено от корупцията, която прояжда върхушката в тази държава. За всяка една от тези държави трябва да се направи един обстоен анализ. Близкият изток е част от този проблем. Хората в ивицата Газа са блокирани, изолираме. Там също има много жертви на тероризма и те не могат да намерят спасение. Така че трябва внимателно да анализираме про- проблема. А, го, господин Клас, а, го, по отношение на Гуантанамо, а, Ставаше въпрос, че обвинените ще бъдат изправени пред нормални съдилища. Една част трябваше да дойдат в Европа, но вече се говори, и то не на малко места, че много са освободени, са освободени доста на прибързано, защото между тях има лица, които са терористи и то рецидивисти. 20 задържани в Гуантанамо са от Йемен и да не се очудваме, че господин Обама не се е забързал да осъществи обещанията си за тваряне на Гуантанамо. Господин Пападополос.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 и как се обменя между летищета става дума. Този въпрос ще ни даде отговор на много въпроси, но първо трябва да потърсим откъде да намерим отговор на този въпрос. Сканерите имат е, евентуален или почти сигурен е, здравословен риск. Те биват два типа. Едните са с е, рентгеново лъчение и тези, които имат някакъв вид а, протеза по тялото, са изложени на още по-голям риск от това рентгеново лъчение. По един въпрос, който вече бе повдигнат тук. Борбата срещу тероризма, дали трябва да се поставя над човешкото здраве, човешките права и човешкото достоинство. Американското правителство трябва добре да се замисли за това какви отражения върху външната политика на правителството би имало едно подобно явление. Външната политика е, понякога може да има последици, които да са опасни. Наистина тероризма е явление, с което трябва да се борим, но не с цената на всичко. Благодаря. President. It seems to be thought by the United States and United Kingdom governments that... Господин председател, правителствата на Съединените щати и на Великобритания са казали, е, че отговор на ислямски тероризъм е война. Но това едва ли е така, защото се вижда каква е реакцията на мусулманите, е, на тяхната реакция и съответно реакцията на западните страни. Е, някои от тези терористи са в самите западни страни и те съответно сериозно заплашват и инфраструктурите и гражданите. Е, така че е, много често е, тези невинни са обвинени и накрая ние трябва да имаме е неутрална политика спрямо Близкия изток и е, е, всъщност политиката на Съединените щати в Близкия изток е, само отежнява тероризма. Ehm, eh, Благодаря. Аз съм напълно съгласна с, с Бронеса Лътфорд. Имам чувството, че съвета е глух към нашите препоръки и критики. Аз няма да коментирам и да давам акъл на Съединените щати, но антитерористичните действия трябва да подлежат на оценка. И се питам защо ние в Европа не правим такава оценка. Докато съвета не предприеме оценка, смятам, че всички такива срещи с, за обмен на мнение са абсолютно безполезни. Говорим за защита на данните на пътниците, за базите данни. Но вие знаете, че много често държавните власти могат незаконно да получат данни. За такива случаи бяха изнесени в Съединените щати, незаконни действия на, е, на ФБР с а, заплахи срещу предприятия да предоставят лични данни. Дали господин Декерхов съвета смята да предприеме оценка? Разбирам колко е трудно да се отговори. Тук бяха изложени над 20 различни гледни точки, но а, ще се радваме, ако дадете някакви просто така на обща оценка по всички въпроси. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси по реда, по който бях създадени, защото и другата тема е важна. Първо ще дам общ отговор за скенерите. Днес след ще има дебат все още не сме видяли доклада на комисията. И аз винаги отговарям в интервюта, че не можем да вземем позиция преди да видим доклада на Комисията за защитата на данните и на правото на интимност на тялото на пътниците. Съществуващия опит в Великобритания и в момента в Холандия, където се тестват скенери от ново поколение, е, е, би било разумно от самото начало да, се, да има рамка, през която да се минава, но след това беше въведено новото поколение скенери, в които не се складира самото изображение на тялото и то е доста така изчистено. Въпреки това, трябва да изчакаме доклада на комисията господин Штраса, може би не съм бил достатъчно ясен, когато говорих за подобряване на интегрирането на данните. Аз не съм искал да кажа, че не трябва да събираме нови данни, но в момента има дисбаланс. Ние не събираме ПНР данни за пътниците ЕС е, и ЕС Шенгенската информационна система ШИС всъщност на български е изключително важна, особено за граничния контрол. И ние трябва да използваме господин Кърк Хоуп а, спомена, че а, може би не е разумно да се обяснява с каква цел се използват данните от SWIFT и PNR споразуменията, но пък ако ги публикуваме, както споменахте, това е също а, неуместно, защото даваме прекалено много а, информация. И тук мисля, че има само една стратегия, която може да се разработи, която ще бъде точната, която ще отчита точния баланс. Всъщност, как тук за какво става въпрос? а, за, за скенерите, например. Дали трябва да се използват като основно средство или като второстепенно средство за гарантиране сигурността на а, пътниците, трябва ли да бъдат а, задължителни, че се използват ли при всякакви ситуации или ще бъдат просто едно, един от многото инструменти. На въпроса на господин Ламбринидис за сигурността е, и има комисия за оценка на е, дейността на държавите членки в областта е, на запазване на личните данни личния живот. Тук просто трябва да внимаваме да не, се, да не станем а, фенове, да, да непременно да сме с върхови технологии, да забравим тази страна на въпроса. А, трябва да защищаваме интимността и да разработим високи европейски стандарти, които да в, интимно с личен живот и сигурност да вървят за ръка, за ръка и да бъдат технологиите да, да бъдат, да отчитат и двата елемента. И мисля, че това ще бъде много конкурент... Ох, конкурентно способно. Трябва да работим в тази насока. Това ще бъде в полза и на индустрията, и на защитата на личния живот. Много важно е и реципрочността. Ние се опитваме да направим все повече и повече и споразуменията, които сключваме с Съединените щати в редица области, SWIFT, PNR и прочие, всъщност търсят взаимност, реципрочност ние получаваме по-активен достъп на Европа до данните, с които разполагат Съединените щати всъщност. И това е изключително важно. Госпожо Хен, Хенкис, няма да коментирам случая с бомбата в куфара на словяш, словашкия гражданин, но мисля, че няма да издам тайна, ако ви кажа, че словашкият министр пред колегите си министри на вътрешните работи се извини за а, една абсолютно недопустима операция. Това е грешка. За Мюнхен нямам конкретни данни, поне до сега. Обсъдих това с Тома Домезиер. Мезиер. Естествено, вижда се, че е имал проблем. Да се открие, че в компютъра има данни за експлозиви и човек не е арестуван, голям пропуск на съответните органи по-скоро за заплахите, където, държавите, където има заплаха, предпочитам да не говоря, защото за две минути ще представя ситуацията карикатурно. виждате, че в Холандия равнището на тревога за заплаха беше занижено, докато в други страни обратно. Връзките между тероризма с организираната престъпност будят сериозна загриженост това става въпрос в Сахарската област, в Африка, в Латинска Америка. Знаем, че става въпрос за трафик с наркотици, с незаконни мигранти има многобройни дейности, които се извършват от едни и същи групи, които извършват и тероризъм и а, действия свър... типични за организираната а, престъпност. Това е изключително сериозен проблем. Напълно съм съгласен с вас. по отношение на въпроса за връзките с Марокко, Северна Африка, а, и центровете, където се сливат правим такива мрежи и, и трябва да поощрим всички държави центрове, да направим такива обединяващи, всички държави членки да направят обединяващи центрове защото мрежите ще обхващат и трети страни и е много важно да се създадат такива центрове. Когато преди няколко месеца бях в Пакистан, един от основните проекти целеше да подпомогне създаването на център от а, а, типа Джетарг в Великобритания или центъра в Испания и да да, е, който да обединява информацията, а това съвсем никак а, е, не е лесна дейност. На въпроса за оценката, който ми беше зададен от Софи Ентвелд, смятам, че а, е, новия комисар а, наистина ще наблегне на оценката. Знаете, че имаме различни видове оценка, съвместния преглед – за, на споразумението ПНР за пътническите досиета с Съединените щати, който е много поучителен. Съдята Брюгер ще е, изготви след седмица втори доклад по прилагането на споразумението SWIFT, от който ще научим каква е ползата от системата. Доклада ще бъде на наше разположение. Така че в това отношение съм напълно съгласен с вас, госпожо Ентфелд. Не знам дали изчерпах въпросите, бяха зададени наистина много, но ще спра до тук. Can we we ask you if uh, submit all the questions that have Not... Uh, Всъщност, може ли е, въпросите, които не са ви били зададени, да ви бъдат отправени писменно, вие да отговорите писменно и секретарията да ви изпрати въпросите колкото се може по-бързо? Лично аз съм много впечатлена от това, че казахте, че ще има след две седмици втора оценка на СУИС споразумението. Нали, за Суис говорим? Съдята Бругиер е назначен. Не знам дали има съгласно на Европейския парламент. Всъщност той трябва да направи оценка на SWIFT споразумението и неговия доклад е, ще бъде е, всеобщо достояние добавената стойност за сигурността на системата. Другата седмица, в понеделник, спор... споразумението СУИФТ временно ще се прилага. Използвам израза на Испанското председателство и вие ни казвате, че веднага след това ще получим втори доклад. Извинявайте, обаче аз присъствах на заседанието на тази комисия и съдята Брюгер беше тук и обсъждахме добавената стойност на системата. Аз не откривам нещо ново, не ви съобщавам нищо ново. Имаше много интересна дискусия тогава и, и вие съвсем законно упълномощихте съдята да това, да направи това проучване. Да, да, всъщност аз изразявам е, своята изненада от графика. Европейския парламент има пет работни дни. Е, първо, за обсъждане по споразумението, е, преди да бъде временно приложение и след това ще има много важен доклад, е, който трябва да се вземе под внимание. Може би аз съм виновна. Да, извинявайте, аз се настаних на местото на председателя. That's okay. I'm still available. That's okay. We pass on the following point swiftly. But we already started. Okay. Okay, having covered, having covered this point. А така, изчерпахме ли тази точка? Нека да пристъпим към следващата точка. Да чуем представителя на комисията. Добре дошли. Благодаря ви и добро утро. Да, не, радвам се, че последния четвърт час е, ще мога да изясня някои недоразумения. Първо, бих искал да кажа каквото имам да казвам и после ще отговарям на въпроси. Е, краткосрочното междинно споразумение с Съединените щати по СУИФТ беше изпратено на Европейския парламент – и съответно парламента и съвета е, бяха приканени да изкажат своето мнение. Така че е, е, работата сега е ваша и се надявам оценката ви да се позове на пространен анализ на споразумението, а също така и оценката на съдята Бругер се надявам също да ви бъде изпратена. А, отново Подчертавам, че това е важен аспект е, от е, съгласието. Е, съвета всъщност поиска това съгласие от парламента по силата на член 6 от Лисабонския договор. Всъщност това е отделен въпрос отделен въпрос от е, разпоредбите, е, свързани с влизането в сила на споразумението. Е, съветът позволи влизането в сила на споразумението с Съединените щати. То влиза в сила на 1 януари, така че няма празнота в сигурността, която ще се осигури Процедурата по издаването на съгласие на парламента не е свързано с временното приложение на споразумението. Ако обаче парламента не даде съгласието си, тогава е, е, приложението ще, е, споразумението ще се прилага временно или не, но вие ще решите как. Всъщност, така изпреварващо, Бих искал да отговоря на въпрос, който сигурно ще възникне. Е, Сара Латфорд спомена, е, че е, и не само тя, попита ще има ли общ преглед на антитерористичното законодателство и по-специално законодателството по механизмите за обмен на информация. А, да, ще има такъв преглед Сесилия Макстром обеща това пред е, парламента и ние активно се подготвяме е, за това. Това е, е ще ни предостави значителна възможност в допълнение на оценката на други частни инициативи и вър... Е, ще има е, съвместен анализ на споразумението ПНР. Е, след две седмици ще стане ясно точно кога. Съдята Бругиер в момента изготвя доклад по работата на SWIFT системите и това също ще бъде обсъдено в парламента. Е, по споразумението с Съединените щати, което беше подписано е, края на ноември миналата година, е, всъщност е краткосрочно споразумение. То има само 9 месеца. Има предпазни клаузи, свързани с защитата на данните, които ще изчезнат от окончателното споразумение. Е защото е, това всъщност са задължения за инструкции и всичко това се основава на е, единодушието постигнато в съвета. Е, при това споразумение се говори за поток на информация. Това е много важно за нашата сигурност. Нашата сигурност, а не на Съединените щати. А, именно заради това беше много важно и това споразумение да започне да се прилага временно, защото още веднъж ние смятаме, че нашата сигурност го изисква и не трябва да има празнина е, и не трябва да има така пробой в е, гаранциите за сигурност. Съдята Бругиер е, приключва втория си доклад. Аз се надявам, че той ще може да ви запознае с доклада си на 4 февруари на вашето съвещание. И искаме парламента да може да се е, запознае с е, пълния текст на доклада, както подобава. И от все сърце се надяваме, че от доклада ще излезат две неща. Първо, че Съединените щати продължават да се придържат към техните задължения е, при обработването на е, SWIFT данните в борбата против тероризма. И на второ място ние се надяваме и вярваме, е, че доклада ще покаже, че анализът, който е направен, дава важни указания за сигурността и борбата срещу тероризма. Тези указания са важни не само за Съединените щати, но и за нашите държави членки. От дискусията в съвета до края на миналата година стана ясно, че агенциите в държавите членки смятат, че програмите срещу тероризма, макар и да не са назовани точно така, са доказани, че са ефективни. Нещата са стигнали до тук. Естествено, вие чухте изказванията по време на изслушванията и на госпожа Рединг, и на Ламстронг – и на заместник-председателя на Европейската комисия. Но ние с нищо не искаме да предопределяме решенията на парламента по одобрението на комисията, но сегашният комисар Жак Беро се съобрази с вашето мнение при планирането на бъдещата ни работа. Благодаря ви, господин председател. Then, let's hear now from the groups, members that have... Сега давам думите на депутатите. Господин Алваро, благодаря, господин председател. Благодаря, господин Пол. По отношение на споразумението SWIFT, тук трябва да знаем, че вие не отговаряте за поведението на съвета, но през септември парламента прие резолюция, в която заяви какво очаква от споразумението си. и в точка 2 се казва, че Споразумението трябва да отчита европейското законодателство за защита на данните и открито да се позовава на него. И, а, Става въпрос за законодателство, което урежда човешките права, Европейската конвенция за правата на човека, член 94 и прочие, 46. И когато сравняваме това, виждаме толкова несъответствие и неспазване на тези изисквания. Например, не, не отговарят, събирането на не отговаря на член 8 от хатата за човешките права, член 46 и член 108 от, от Конвенцията на Съвета на Европа и така нататък. А, същото въжи за периода на а, запазване на данните. А, за правната защита. Просто имат доста несъответствие и не спазване на европейското законодателство, член седми, например. А, има много големи различия от това, което се заявява в резолюцията на парламента и това, което се съдържа в споразумението. Ако оставим на страни начина по който се отнася, отнесе съвета с нас, трудно виждаме, че е на позицията на парламента. И то по много критични въпроси. Още 20 секунди. Мисля, че съветът трябва да започне дискусия с нас. Защото не приемам един такъв подход. Това беше казано и в а, а, Германия. А, става въпрос за използването на данните. Мисля, че след това съвета не трябва да се чуди от нашата реакция. Госпожа Енис Пласхарт е докладчик. Давам ви. Вероятно искате да поясните. Няма да повтарям. Това, което казва. Ние трябва да приемем. Разбира се, ще дадем съгласие, след като напълно анализираме споразумерието. Има предпазни клаузи за защита на данните. Да, някои. Но липсва правна защита, поне колкото сме се запознали. И член 16 не предвижда данни и защитата на данни на европейски граждани. В самото споразумение точка 11.3 ми се ще какво означава като се споменава нарушаване на американско законодателство, умишлено нарушение на американско законодателство. Какво означава този член? Искам обяснение. И ще спра до тук, макар че имам още въпроси. Господин Босотил. Няма да се свръщам на процедурата. Тук не може да обсъждаме по същество споразумението, докато не получим експертна оценка. Да, тук се споменаха части, които не отговарят на европейското законодателство, обаче аз искам да чуя правен съвет и то да го получим възможно най-късно. Само по този начин нашата комисия може сериозно да а, започне да преглежда споразумението по същество, съдържанието, за да а, а, трябва много подробно да се запознаем с текста. Така никак не ми е приятно и да давам оценки. Имам някаква обща информация, но нашата комисия се нуждае от експертна оценка, възможно най-рано а, знам, че ще има доклад следващата седмица, разбрахме го. Той ще ни бъде предоставен, но времето не ни чака и тази институция, нашият парламент, трябва да даде сериозен и ясен отговор на зададените му въпроси. И ние за тази цел трябва да разполагаме с адекватните съвети и информация, за да може да се произнесе. Извинявайте, само забравих. Джонатан Фо. Говорите за пропаст, за различия в сигурността. Това не приемам. Възоснова на правните инструменти ние имаме достатъчно е, е, средства за получаване на информация при разследване, така че не трябва да споменавате различия в сигурността. Господин Ламбринидис. Thank you. Uh, Jonathan, what a swan song for you. Да, благодаря. Джонатан, това е вашата лебедова песен, така ли? Наистина вашата кариера беше брилянтна, вълнуваща, но доли и да е блестяща, все някога има трагични окраски и все някога стига до своя свършек. Преди година всъщност започнахме работа по този доклад. Не си спомням точно кога беше, но съм смаян от факта, че колкото и многобройни да бяха докладите, изведнъж се оказва, че информацията и докладите до момента са недостатъчни, правим втори дубъл. Не се казва кой ще бъде авторът на този втори дубъл, така или иначе нещата са очудващи, меко казано. Аз поне оставам с впечатлението, че някой ни принуждава, тласка ни към приемане на нещо, като ни се представя за просто когато то всъщност не е такова. Кога бе издадена тази заповед за започване на работа по втори доклад и защо сега? Напомням ви, че това по вашите думи ще се случи на 4 февруари. 4 февруари се пада четвъртък. Не знам как ще присъстваме на такова заседание, освен ако не се инсталират видеокамери в домовете ни, защото се предполага, че този четвъртък трябва да си да пътуваме на път за пленарното заседание в Страсбург следващия понеделник. Съгласен съм и с м, изложеното от м, Джанет. Откъде се ражда тази бездна, тази пропаст в прилагането? В четвърта точка не се говори за Суифта. В четвърта точка всъщност се говори за високо договарящи страни по този въпрос. Кои са тези? Има ли други участници, които сега изведнъж се появяват в преговорното пространство? По вашите думи ми се стори, че няма такива. Гратисния период, чет... точка пета, твърди, че получената информация извлечената информация от въпросните данни, ще има един гратисен период, определен от всяка държава. В щатите смятам, поне по информацията, с която разполагам, са 90 години гратисен период в смисъл такъв период, който данните могат да бъдат съхранявани и запазвани за повторна употреба. Господин Кирхов. Говорим за Суифта, но това може да обхване и други области. В писмото на председателя на парламента ясно четем, че става дума за временно за временно споразумение, което ще бъде модифицирано след съответното му проучване от парламента. Нещата не са толкова прости, не могат да бъдат разрешени за дни или по-малко за часове не смятам, че трябва да приемаме временно статукво в очакване на резултати от експертна проверка едва тогава ще можем да се произнесем. Не смятам, че трябва да бъдем подлагали на натиск, като ни се привеждат е, невероятни до известна степен доводи за това, че не се разполага с е, превод. Не може да се иска от нас становище по, ето, по нещо, което не сме проучили в достатъчно голяма дълбочина. Мисля, че ще сме в състояние да се произнесем по-късно. Господин Албрахт. Благодаря ви. Е, новия доклад на господин Бругер ще ни запознае с това какво става, защото е, за мен е, става все по-ясно защо съветът постъпи както постъпи миналата седмица. Ние разполагаме само с няколко дни, вероятно един ден, за да прочетем доклада. И аз нямам доверие в съвета, когато работи по SWIFT. Нямам доверие дори в съдята Брюгер вече. Така че се чудим защо не се проведе дискусия. Аз прочетох за доклада на госп... вече доклад на господин Брюгер, не ми се струва особено обективен и обоснован. И един от е, проблемите, както каза господин Алваро, е, че един от казусите, споменати от господин Брюгер, е, като доказателство колко е важно това споразумението, е, беше случай на Солент в Германия. Той вече беше обявен в медиите. Но всъщност при този казус не беше необходимо това споразумение SWIFT. Въпросът е, че аз е, не разполагам с допълнителна информация е, за тези SWIFT данни и данните за програми за финансирането на тероризма. Така че не знам е, доколко ние сме способни да вземаме решение по този въпрос. Испанското председателство е, твърди, че ние продължаваме действието на действащо споразумение, но всъщност е, мисля, че съвета проявява неуважение към парламента. Господин Алварес. Е, да, е, мисля, че въпросът е заразен от институционални проблеми. Това не е въпрос на комуникация. Това е нещо абсолютно недопустимо и унизително е, към парламента. И не е необходимо ние непрекъснато да повтаряме, е, че споразумението трябва да се обсъди по силата на Лисабонския договор. Така или иначе вече сме го казали. Има слабости, но искам да се съсредоточа на три е, неща, по които се говори няколко пъти. Първо, Суифт е било временно споразумение. Е, не е временно. Датите са 5, за 5 години. Така че, може би, администрацията няма да се отнесе внимателно към европейските данни. Освен това се създава практика при институциите. Е, има и равновесие на властите. Е, когато се Лисабонския договор, е, всъщност е, се искаше такова равновесие на властите. Обаче преговорите с американската администрация явно са трудни и се създава вече практика, създава се прецедент. Винаги ви има правен път, винаги има правен път за събиране на информация Вижда се, е, че тероризма няма да спре, ако не се постигне такова споразумение. И накрая не ми е, харесва начина, по който се представя доклада на съдята Брюгер. Е, той доказва, че това споразумение е абсолютно необходимо, за да се залавят терористи. Аз прочетох доклада, но всъщност гаранциите за използването на споразумението за правилното използване на споразумението не е доказано. Освен това, няма... хората казват, е, че споразумението се е необходимо, но няма емпирични доказателства за това. Така че въпросът е съмнителен. Сега имаме втори доклад. Е, втори доклад, който е, е, всъщност доказва липсата на доказателства още про първия. Е, да, да, председателя, председа, да, е, председателя иска да прекъсне оратора, обаче той дълго е чакал да вземе думата и иска да продължи. 99% от европейските граждани не са терористи. Знам, че Вивиан Рединг ни дава е, начин как да преговаряме. Това сигурно е хубав начин, но все пак е, парламента трябва да провери. Да, е, скъпи колеги, казва председателя, искам да ви кажа, че нямаме време трябва да спазваме и графика, и точките в дневния ред, и работата на преводачите. Естествено, че всяко нещо е важно. Вива! Да, смятам, че малко ставаме за посмешище. Какви са резултатите, в крайна сметка? Оказва се, че или поне трябва да бъдем мястото, където съвместно се взимат решения. Така че едно такова поведение от наша страна не е сериозно. Можем да се ядосваме от поведението на съвета, да го осъждаме и така нататък, но сериозните дебати си остават сериозни дебати и няма защо да се опитваме опитваме да ги избегнем. Наистина, нашето сътрудничество с Съединените щати в областта на тероризма е повече от ценно и това ще бъде идея, с която непрекъснато ще се срещаме. На първо място искам да подчертая липсата на мерки за сигурност. Наистина, днес 2010 година оперираме без да е влязла в действие всъщност системата SWIFT, споразумението ако говорим, на второ място, това е вторият ми въпрос, ако говорим за по-дългосрочен проект за споразумение, трябва да го стартираме през следващите месеци. Ако се бавим, ще имаме едно безкрайно временно прилагане и ще изпуснем всички възможности за усъвършенстване или за подобряване на вече записаното в това временно споразумение. Или може би американците си правят сметката, че след като сме им купили временното положение на събитията и разпоредбите с временен характер, ще купим и крайният продукт, който всъщност се опитват да ни продадат, без да чуят нашето мнение. Благодаря. Да, благодаря. Съгласен съм, съгласна съм до голяма степен с това, което каза колегата Вебер. Дебата е свързан с съдържание, с основни идеи, а не с бюрократично разпределение на дневния ред. Можем да се произнесем само и единствено и само когато имаме пълен достъп до пълната информация. Имаме, значи, нужда на първо място от достъп до изводите от правните служби на съвета. Ако нямаме достъп до този тип информация, със сигурност се нарушават нашите правомощия като, пар, пар, като, като парламент. След това, Нещо, което непрекъснато ми привлича вниманието и не мога повече да мълча. От е, месеци вече обсъждаме въпроса е, с, с Суифта и не мога да си обясня защо никой до сега не ни е давал обяснения, нито съвета, нито комисията. Учудена съм, озадачена съм да не използвам по-силни прилагателни. И сега нещо малко философско като разсъждение. Европа е своего рода конструкт, нещо смесено между наддържавна организация. Така че ако в някоя държавна организация правителството бъде до такава степен мълчаливо по отношение на парламента си, със сигурност това правителство ще му се гласува оставка. Защо тук позволяваме така нещата? Благодаря. Аз ще престана с критичните бележки, но ще повдигна един принципен въпрос по отношение на процедурата на първо място. Председателя на парламента изпрати писмо до съвета и до комисията, в което настояваше да се създаде процедура, благодарение на която парламента да има достатъчно време сериозно да разгледа всеки документ, който, по който ще се произнася. Това ми се струва напълно оправдано искане, но комисията съвета не дадаха ход на това писмо. Второ, От 1 е, до 31 януари трябваше да получим вече информация. А и всички твърдят, че е, процедурата функционира и не, не разбираме къде е проблема. Това беше за процедурата, за, по, по съдържанието, по същество. Ние сме членове на една от комисиите, които трябва да се произнесе. Още нямаме окончателните текстове, не знаем това последния вариант ли е, имаме ли всички а, е, бележки, коментари, изменения. Ако ще взима съвместно решение, парламента все пак трябва да получи необходимата информация на възоснова, на която да ги вземе. Парламента прия резолюция през септември по отношение е, на Суифт и той се позвава на нея. И трето, май, от самото начало следим и вече сме успели да изправим някои нередности, но трябва да помисля да се справим с всички подобни явления. So, uh, I... Много ви моля, много ви моля, много ви моля, много ви моля всъщност да използваме 10 минути, които ни остават. Господин Бутарели ще говори 5 минути, за да обобщи правното становище, което вече беше раздадено на всички членове на Комисията по граждански свободи. Това е правно становище, становище на експерти. И сега господин Бутерели ще ни е, даде окончателния отговор на Джонатан Фол. Господин Бутерели от името на комисията. Благодаря, господин председател. Е, като изключим някои процедурни въпроси, е, много от е, коментарите, които бяха изразени днес, са свързани с личния живот на хората и с защитата на данните. Въпросите са чувствителни и искам да ви кажа, че всичките, както и други, са много внимателно разгледани, един по един в становището, което вие получихте преди два дни. И заключението е кратко и ясно. От наша гледна точка, Доказателствата, които сме получили от ИДПС, това са Европейския национален орган за защита на данните, нямат достатъчно данни, които да доказват е, е, защита на данните по това споразумение. Припокриват се налични европейски инструменти в тази област. А, е, в допълнение обаче е, някои от клаузите на споразуменията не са достатъчно ясни е, и не се знае точно какви данни се предоставят от Европейския съюз на Съединените щати. Някои от въпросите са съществени, докато другите могат да бъдат разрешени е, при евентуално дългосрочно споразумение. Но така, лист, списъка обаче на тези точки е доста дълъг. Ние открихме 16 главни точки, е, защото е, те са свързани с други инструменти на Европейския съюз, при които няма такова нашествие в личния живот на хората. Освен това, е, те са свързани с инструменти, свързани с финансови инструменти против прането на пари е, в е, края на краищата се доказва добавената стойност и ние смятаме, че не е доказана връзката между данните, които се обработват и Съединените щати. Контролът се упражнява в Европа, базата от данни е в Европа и данните, е, които се предават, са свързани въобще е, с всякакъв вид финансови е, сделки. Така че ние подчертаваме качеството на данните. Ние подчертаваме някои затруднения при прилагането на член 4 от временното споразумение във връзка с член 8 на е, споразумението за многостранна помощ с Съединените щати. И трябва е, да се е, подчертае, че трябва да има независим преглед и независим надзор. Ние подчертахме трудното тълкуване на член 4.6 от е, споразумението. Е, ние подчертаваме, че самото определение, което се съдържа по член 2 е по-широко от определението, което се включва в член 1 е, по силата на решение на съвета 475 за борба срещу тероризъм. Освен това, 5 години се съхраняват данни, които не са обработени. Е, е, е, според нас фактите доказват, че този срок е разумен. Тези данни са необходими са данни както за разследване, така и за неразследване и в последствие е, те биват заличавани. Ние насърчаваме е, по-ясното изясняване на споделянето на данни с е, други национални органи и с трети страни. Сега по член 11 докладчика говори за него. Има три затруднения при приложението на този член – е, член 11.1 ограничава дали данните се ограничават само до Европейски съюз и дали има същите гаранции и за Съединените щати. На второ място, същата разпоредба ограничава възможностите за органите, които съхраняват данните, да направят проверка е, с оговорката, е, че е, е трудно разбираемо това. И на трето място, и това е най-важното, много данни, свързани с компенсации за незаконни действия, според нас това не е свързано с е, ясен и конкретен начин за влизане в сила. Ние насърчаваме ратифицирането за много участници. Това е свързано с властите по защита на данните, а не с други органи. Ние подчертаваме правното основание и не разбираме защо препратката към член 16 сега е заличена. И ние насърчаваме е, последователен подход към е, останали споразумения, например споразумението ПИПЕР-А и е, ние искаме то да продължи да се прилага. Благодаря ви, казва председателя. Благодаря ви за информацията, която споделихте с нас. Господин Джонатан Фол, последен оратор. Аз изцяло подкрепям господин Ламбринис, но може би и това не е последното ми изказване пред е, тази комисия. Не знам дали ще ме преместят на друга работа, но едва ли ще стане утре. Е, и в началото искам да се спра на това, което каза господин Вейбер и други. Дали ще постигнем по-добро споразумение за в бъдеще? Да, надявам се, от сърце се надявам да стане това. А, ние трябва да заменим а, това краткосрочно временно споразумение с а, дългосрочно споразумение по силата на Лисабонския договор. Това ще бъде така, преговорите ще се водят от комисията. Надявам се с пълната подкрепа на парламента и е, се е, надявам съвета и парламента да дадат своето съгласие по това споразумение. Няма да е лесно. Е, някои от нас, които участваха в преговорите, например шведското председателство, тези, които участвахме в преговорите, знаем колко е трудно, но ще бъде направено. Но, както каза господин Бутерели и други, естествено всяко нещо трябва внимателно да се отчита, и е, моята надежда е, че ще има по-добро споразумение е, с е, договорено от новата комисия, с подкрепата на този парламент и на съвета. Обаче не сме стигнали до това днес. Днес ние мислим по старото споразумение, по временото споразумение което осигурява някаква приемственост от 30 ноември. Ние искаме вашето съгласие през 9-месечния период на действие на споразумението, когато ние започваме подготовката на новото споразумение. И ако трябва да се върна по всички спорни въпроси, които се обсъждаха, нямам време, май. 10 минути. 10 минути. Господин Алваро, естествено, ние не сме съгласни и съвета не е съгласен, че споразумението е, не е отговаря на европейско законодателство. В противен случай нямаше да се подпише и съвета нямаше да го подпише и да, го, и да поиска вашето съгласие. Е, уверявам ви, че мнението на комисията ние не се противопоставихме на единодушието в съвета. Мнението на комисията беше, че е, споразумението отговаря на всички приложими е, разпоредби от европейското законодателство, хартата по основните права, конвенцията за основни права и така нататък. Иначе споразумението нямаше да го има. Може да не сте съгласни с нас, но не може да има съмнение, че комисията не одобрява, както и съвета не одобрява нещо, което не съответства на е, европейските закони и в частност на основните е, права на човек. По въпрос 16 много хора говориха за него. Не е толкова просто ние смятаме, е, ние се допитахме до нашите е, юристи, е, изобщо обсъдихме въпроса за правното основание в тази област. Е, ние знаем е, съдебната практика, парламента срещу съвет, други споразумения и изобщо засилването на приложението на закона е основната цел на споразумението за обмен на данни. И по стари режим това беше от първия стълб. Нашите юристи смятат, че истинското правно основание трябва да се е, търси в член 82-87 в е, договора за функционирането на Европейския съюз. И член 16 е правното основание специално за защитата на данните. И това, разбира се, ще бъде правно основание за законодателство от общ характер по защитата на данните. Както заместник-председателя Рединг ви каза, това ще бъде един от основните е, приоритети в е, близко бъдеще и е, това всъщност е и правното основание на член 16. Uh, and by the, uh, council, uh, and that... Да, това е поне мнението на правната служба на съвета по този 16 член. Но сякаш прекалено голяма политическа важност отдаваме ние на този въпрос, а не би трябвало. Отпадна просто правното основание на този 16 член. Сега, сигурността, липсите в областта на сигурността, работим с една експертна група – и вие самите знаете колко е важно за нас, като Европейска комисия, мнението на експерти и специалисти. Единството, което мога да кажа за момента е, че предпоставката за проследяване на финансирането на терористични организации е изключително важен инструмент в борбата против тероризма. Ако вие сте на друго мнение, разбира се, че можем да го дебатираме, но нашата концепция се основава на това. Така че не бива да има прекалено дълъг период от време, през който данните да се чудим дали да ги прехвърляме или да не ги прехвърляме, дали да ги разсекретяваме или не. Това е поне гледището на съвета и текстът обаче все пак отпадна поради несъгласие в парламента и това така бе предадено на нашата американска ответна страна. Нищо страшно не се е случило. Най-вероятно и Американския конгрес се държи понякога по този начин, смисъл подрязва крилете на правителствени инициативи. Във всички държави това се случва, всички държави с демократично устройство. Аз смятам, че това е важно за сигурността и продължавам да защитавам нуждата от изискване, извличане и съхраняване на информация. Продължавам да защитавам необходимостта от правосъдно сътрудничество в областта на Суифта. Казвам Суифта като пример, защото днес е предмет на дебат. Американците ще продължават да събират тази информация, това е ясно, ще продължават да я изискват и освен това ще заплашват с съдебно дирене в случай на неизпълнение на това тяхно изискване. Така че, закона за опазване на държави на данните ще се прилага спрямо участващите в споразумението държави. това, което няма да се прилага е в подобно изискване в случаите на развой на събития на американска територия наистина ще има такъв ам, луфт в прилагането на, или в опазването на личните данни. Със сигурност няма да имаме в един определен отрязък от време свободата, която ни дава сегашното временно прилагане на споразумението. Защото просто ще има един момент, в който ще трябва да изоставим старата норма и да тръгнем на нова, без да сме достатъчно изпипали тази последна нова, данна норма. Ето за това предпочетохме. Прочетохме за сега да избегнем въпроса, предпочетохме да избегнем това и да тръгнем на експертна проверка, въпреки че знаехме, че най-вероятно това ще предизвика недоволството на някои несъгласни с това наше поведение. Няма сега да се разпростирам надълго и на широко по въпроса за забавянето на превода. Всички знаем, че това не става автоматично, нужно е време. Така че, моля да не търсите някакъв световен заговор в това забавяне. Никой не е искал да постави никого на колене, да го унижи и така нататък. Наистина, много е деликатно особено в нашия случай, когато трябва да водим този тристранен институционен диалог, но освен деликатността, която изобщо характеризира нашата работа, сега се прибавят и други деликатни моменти, свързани с преговорите с Съединените щати, с влизането в действие на Лисабонския договор, така че моля да не виждате в това никакво световно или от каквото и да било друг характер със заклятие. Аз не съм народен избраник, не съм депутат като вас. Но, така или иначе, също съм подотчетен във всичко, което върша. И се опитвам да го върша така, щото да намеря възможно най-правилния път, който в никакъв случай да не поражда вътрешни или още по-малко външни международни проблеми. Господин Брюгер, споменахте двустранният договор за предоставяне на информация. Смятам, че това не го чувате за първи път и знаете, че изтича през април 2010 година. С други думи, това е нормалният, календарният падеж. Никой не е принудил никого да спре приложение. Ето, за това в момента сме тръгнали на втора експертна проверка. И вие сам ще си дадете сметка, че наистина това ще ни помогне да си изясним нещата и да решим как да гласуваме, т.е. как да гласувате вие, дали за, дали против. Ще имате, с други думи, време да оцените по съвест втората версия на доклада. Опитам се да бъда кратък, както всички забелязвате. Знам, че повдигнахте много дълбоки, вкоренени отдавна като противоречие въпроси. Но пак ви повтарям, че това е абсолютно законно положение на нещата и ние няма как да не го прилагаме. Освен това съветът е на мнение, Съвета е на мнение, което се споделя от комисията, а именно, че споразумението не е в противоречие нито на международното право, нито на нашите собствени вътрешни мерки за сигурност. Ще се опитаме при втората версия, при вторият текст на този документ да бъдем максимално ясни и езиково изрядни, но междувременно това временно прилагане на споразумението между Средните щати и Евросъюза ще си остане, защото въпросът е важен и спешен, така че няма как да избягаме от него. Благодаря ви, господин Фол, казва председателя, благодаря на всички, благодаря ви, господин Бутарели иска той да направи. Господин Бутрели, имате думата за половин минутен коментар. Специално по закривата на данните е, е, има разпоредби, които могат да изчезнат, обаче вие казахте, е, че всяко комюнике на национално ниво трябва да се покрива и регулира от правила на национално ниво, които тук могат да се разглеждат от различни гледни точки, но в някои случаи е, могат да бъдат много по-строги от тези, които обсъждаме сега. И защо е, оценката става възоснова на много неща. Благодаря ви. Е, ние ние работихме извънредно, доста поработихме. Благодаря ви за сътрудничеството.